Goeie, goedemorgen. Uh, eh, goedemorgen aan iedereen. Zeker ook. Добър ден на всички, особено на гостите. Закъсняваме с около 15 минути. Академичният толеранс. Това означава, че трябва да следим стриктно времето, за да приключим на време и за да дадем възможност на всеки да вземе думата. Изправени сме пред важен момент. Комисията по бюджетен контрол отдели много време през изминалите няколко години, особено в рамките на приемането, на изпълнението на бюджета, на темата конфликт на интереси. Получихме отчети от редица агенции, от Сметната палата, която проучи подробно четири агенции. Ще дам думата на съответния докладчик Мария Сента, за да спестим време. Благодаря, господин председател. Добър ден. Благодаря ви, че дойдохте на този семинар. Неговата цел е да се запознаят парламентаристите и аз самата в качеството на докладчик с мненията на експертите за освобождаването на комисията от отговорност, а също и на агенциите. Искаме да анализираме по-подробно един конкретен въпрос, който е доста спорен и деликатен в последно време. Като евродепутати ние имаме интерес да разработим най-добри инструментариум и решения, които осигуряват по-голяма прозрачност на парламента пред гражданите, без това да е в ущърп на ефикасността на работите на агенциите. Спомняте се, че имаше сериозни проблеми, конфликти на интереси в институциите. Много внимание се отдели на тази тема. Очевидно, институциите на Съюза постепенно увеличиха политическите си правомощия и правата на взимане на решение, което е хубаво за самото функциониране на Съюза, но това изисква някаква противотежест и контрол. Били сме свидетели на случаи с огромно с огромен интерес от страна на гражданите. Имаше случаи с някои фирми, включително испанска, телефоника, което изисква по-подробно разглеждане на проблема. Самите институции се опитват да решат някои от проблемите. Но очевидно е, че при случаите с по-голям обществен интерес е необходима повече работа. Освен в тази комисия, аз работя в сферата на транспорта. Работихме по пакета за ЖП транспорта. Комисарят Кала също бе замесен в доста големи проблеми заради подозрение, че имало влияние от едно дружество и най-вече от една държава членка. За това имаше информация в медиите. Та на фона на всичко това си давам сметка, че трябва да положим повече усилия, за да се разреши целият проблем с конфликта на интереси, което ще е в интерес на общия интерес. Частните интереси трябва да останат на страна било то частни интереси на физически или юридически лица, като по този начин че интересите на гражданите ще бъдат защитени и ще могат да бъдат контролирани конфликтите на интереси. В институциите вече имаме етични кодекси. Всички те са свързани, разбира се, с администрацията. Това въжи за служителите от администрацията, Очевидно е, че трябва да следи много внимателно тези служители, които напускат е, институциите, отиват да работят в частния сектор, за да видим какво става. Разполагаме с необходим инструментариум за тази цел. Имаме и междуинституционално споразумение. в което има кодекс за регистра за прозрачност. Тук трябва да се записват лобистите, които представляват синдикати, екологични организации, различни браншови организации. Този семинар се провежда в много удачен момент, защото съвпада с прегледа на регистъра, с който разполагаме, регистъра за лобистите, които представляват различни интереси. В хода на дебата би трябвало да чуем редица интересни идеи. Миналата година в контекста на освобождаването на отговорност за изпълнението на бюджета на комисията и на агенциите, научихме, че работата на някои агенции е доста деликатна, те имат публичен мандат, който им е даден от парламента, комисията и съвета, за да провеждат е, изпълнителни, законодателни дейности. Агенциите от една страна трябва да изпълняват мандата, който им е даден от институциите, както казах. В някои случаи обаче установихме някои рискови области за конфликт на интереси. Видяхме, че има известна тенденция да се изнася навън голяма част от дадения мандат е, на съответните публични органи с цел е, да се извършват е, от външни лица делегираните дейности от други публични органи, че даже от частния, който увеличава риска от конфликт на интереси. Очевидно е, че когато се дава мандат на агенция или на публична администрация за извършването на дадени дейности, които изискват експерти, очевидно, например въздушна безопасност, биотехнологии, химически експерти, здравни експерти, фармацевтични експерти. При подобни случаи, когато има потенциален конфликт на интереси, защото експертите, които ще бъдат назначени на това високо ниво, заради тяхната специализация и ниво на познание се оказват изведнъж в сферата на националната публична администрация, но и в сферата на частния бизнес, което изисква по-голяма прозрачност. Искаме интересите да плуват декларация за конфликт на интереси. Същото въжи и за членовете на различните управителни съвети – хора на дебатите миналата и тази година агенциите изтъкнаха факта, че е много трудно да контролират и да добиват добра представа за прозрачността, която се изисква, защото те трябва да проучват интересите на конфликта на интереси, декларациите, попълнени от експертите, които се подават със съответния срок на валидност – за периода, в който работят за агенциите, но същевременно трябва агенциите да контролират конфликта на интереси в административните съвети, управителни съвети. Много често членовете на тези съвети не се назначават директно от агенциите, а пряко от съвета и агенциите нямат право на глас. Ето защо е много важно да маркираме различните нива, където ще се нуждаем от мерки и намирането на решения, за да се реши проблема с конфликта на интереси. Сметната палата по молба на Европейския парламент вече представи първия анализ, който е доста интересен и ни дава представа за местонахождението на рисковите, и евентуалните решения. Разполагаме и със стандартите на ОИСР, но всичко това е предназначено за държавни служители. Публичната администрация има и друга сфера на потенциален интерес, а именно конфликт на интереси в частния сектор. Имаме представители на лобисти, на частния сектор, на интереси в частния сектор, които могат да имат конфликт на интереси в някои сфери. И при това непрекъснато преминаване между публичния и частния сектор може да има представител на публичния сектор, на комисията, на парламента, на агенция, който работи и в частния сектор. И така, както казах, стандартите на ОИСР могат да послужат за добра основа да се идентифицират някои от проблемите, по които трябва да работим във връзка с конфликта на интереси, но остават и други области, които трябва да разгледаме, защото и там се крие конфликт на интереси, свързан с частния сектор – и за да завършим с положителна нотка, преди да дадем думата на експертите, проведени са редица проучвания, които явно сочат, че дори европейските институции се гледат с лошо око от гражданите, но ако видим какво е нивото на потенциалния конфликт на интереси и конкретните случаи на конфликт на интереси, ще установим, че техният процент е доста малък. Особено в сравнение с процента в държавите членки на национално или регионално равнище. Има и евроскандали, за които човек чува във всички държави членки и в страните кандидатки, но на практика човек трябва да гледа на пълната картина. Ясно е, че институциите са доста популярни и се следят строго, но и съвета, където има представители на държавите членки, също трябва да се обръща голямо внимание. Необходими са мерки за изкореняване на риска. За тази цел първо трябва той да бъде идентифициран. Трябва да видим какви мерки да предприемат, за да се решат проблемите. Такива мерки, които да са свързани с най-низки разходи. Именно и това е целта на днешния семинар. Искаме да намерим решения които могат да включват и нови стандарти. А ако има случай на конфликт на интереси или на рискова ситуация, политиците обикновено трябва да приемат съответните нормативни актове. Но в нашата комисия, за да предотвратим конфликта на интереси и за да избегнем сериозния риск от корупция, Ако разполагаме с много сложна уредба, понякога това пречи на контрола. И така, нуждаем се от съответния инструментариум, съответния механизъм, но той трябва да е прост и ясен, и лесен за прилагане. Всеки анализ всяка поставена диагноза за конфликт на интереси трябва да ни помогне да разработи необходимия инструментариум за решаването на проблема. Това трябва да го направим заради гражданите, защото в крайна сметка Европейския съюз е съюз на гражданите. Трябва да намерим решенията, ясно да дефинираме въпросите, на които трябва да намерим отговор – трябва да направим така, че европейския гражданин да повиши доверието си в институциите, защото за момента то е ниско. Ниско нивото на доверие и в европейски, и в национален план. И на двете равнища трябва да видим как да засилим демокрацията Нуждаем се от принципен консенсус, съгласие на всички нива и именно на това ще се основава днешния семинар. Благодаря. И днес сега ще преминем с първия раздел от днешното заседание, първите пет презентации, когато ще обсъдим Въпросът е как може да бъде избегнат конфликт на интереси. Има различни мнения по този въпрос. Надявам се, че ще успеем да извлечем много полуки от презентациите. Първи списък е Янос Бертук от ОИСР. Той е подготвил PowerPoint презентация. Важно е да го изслушаме защото в доклада на Сметната палата се споменават стандартите на ОИСР. Ще ви помоля да се ограничите до 10 минути. Uh, Благодаря. Благодаря ви за възможността да говоря пред вас днес. От името на ОИСР бих искал да ви запозная с това, което наричаме доказателства. Когато се говори за инструменти, за опита, който сме натрупали, той се свежда до анализа на данни най-вече. Напълно съм съгласен с свободните бележки, които чухме. И това въжи както с националното ниво, така и с други нива на конфликти на интереси. Това е въпрос от основно значение за запазването на доверието в дадено правителство. И нещо, което е много важно да се знае, е, че европейските институции се смятат за основна мишена. И не само парламента. Европейските институции, понеже играят много важна роля при определенето на стандартите, имат и сериозно въздействие, независимо дали става въпрос за лични данни, за здравеопазване, за селско стопанство и така нататък. Та, има уязвимост от същия характер, има същата изложеност на лобиране, на лобизъм. Така че обществените решения се вземат в институциите, в съвета, в парламента, в комисията, но не само там. Така че, е, така че съвсем естествено е, е европейските институции да са мишена на опити е, за влияние. Конфликтът на интереси е част от нашата действителност. Те съществуват. Въпросът, важният въпрос е дали съществуват механизми е те да бъдат открити и към тях да бъде подходено както трябва. Искам също да подчертая, а, че а, движещата сила всъщност е демокрацията, доверието в публичните институции. Вие трябва да отговорите на същите тези очаквания на обществото. Прозрачност, етично поведение, лидерство. Съвсем накратко искам да изредя някои от чертите на това, с което работим, защото вие казахте, че Сметната палата на Европейския съюз използва насоките на ОСР. Ние работим с отделни страни, вече повече от 10 страни. Работата ни почива на консенсус. И стандартите, които разработваме, които следваме, също са, също са плод на консенсус. Какво се очаква като прозрачност, като е, качество на държавната служба и по какъв начин се, се управлява тази прозрачност? Как? Като се даде отговорността в ръцете на индивида, не само институциите. Въпрос обаче е как да стане това? Една от полуките, които сме, из... сме извлекли е, че много трудно се, се определя конфликт на интереси в конкретни ситуации. Трудно е дори за човек сам да си даде сметка понякога, че в конфликт на интереси. Именно за това сме разработили един практически инструментариум. Какво, какво представляват тези практически инструменти? Това е един контролен списък какво означава прозрачност, например, днес в европейските институции? И то за всеки отделен конкретен случай. Някои от въпросите са следните. След като получите подарък, вие готов ли сте веднага да докладвате това? На прякото си ръководство, да обясните на колегите си това. Как бихте реагирали, когато това бъде изложено на първа страница, на вестник? или по друг начин влезе в а, а, медиите. Също така, как ще обясните това на а, своите съседи, на своите роднини? Та, това е основата на прозрачността. Нещата не се свеждат единствено до законодателството. На следващите няколко екрана бих искал да очертая полуките, които сме извели. Те са пет на брой. Първо, последователност. Гражданите очакват последователно прилагане на нормите за конфликт на интереси, за избягване на конфликт на интереси. В правителствата, различните нива на управление, в различните сектори. Тоест, трябва да се създаде един централен подход, който да минава през цялата система, от разработването до оценката на въздействието. Това е нещо, което е необходимо. 34-те страни, членки на ОИСР, както виждате, правят именно това. Това става, това е на лице там. Националното ниво е основното. Естествено, повече дейности е, насочени в това. Имаме е, в е, изпълнителната власт, по-малко в съдебната и законодателната, но това е съвсем естествено. След това, кои са, кои са най-ефективните мерки? Няма някаква една мярка, която да действа сама. Добре. Необходимо е да се избере съчетание от мерки. Тук виждате най-ефективните мерки на а, национално равнище. Нещата тръгват от момента, в който някой заеме длъжност, обществена длъжност. Както виждате, роля играят информационните и комуникационни технологии, технологии при процесите, при процесите по осведомяване роля играе и обучението. Но това, което искам да подчертая е една възникваща тенденция. 25 от страните измерват изпълнението и въздействието на мерките. Това е нещо важно. Това е нещо важно при разработката на нова система. Третата полука е, че винаги има последици. Няма действие, което да, да не повлича своите последици. На национално ниво във всяка страна от ОСР е, са предвидени санкции. Както виждате, повечето използват тази възможност за санкция, а тогава, когато има сериозно нарушение, тогава, когато имаме несъответствие с нормите, при ограничения, при е, забрана. В все по-малко страни се прилагат санкции тогава, когато не, е, няма на лице е, необходимото разкриване на случай. Е, санкции се прилагат е, най-вече, когато има установено нарушение. Та последиците могат е, да бъдат много сериозни, например освобождаване от работа, глоба, понижение и така нататък. Четвъртата полука. Когато говорим за информация, точността и стинността на информацията е от голямо значение за установяване на конфликтни интереси. Както виждате, добрите практики на национално ниво не са много. Около една пета от страните всъщност проверяват, аудитират съдържанието на декларациите за происход на активи доста малко са страните, които внимателно се вглеждат в съдържанието на декларациите. В повечето страни просто се възприема един интегриран подход. Настоява се да се подаде информацията, но не на всяка цена се проверява нейната истинност и съдържание три четвърти от е, страните единствено проверяват е, това дали има е, декларация за конфликт на интереси или имуществена декларация. Това е чисто формална проверка. Петата полука гласи, че днес нормата е в прозрачността. Както виждате, в много страни не просто се изисква оповестяването на частните интереси на служителите, но а те също така се обявяват публично. Тук виждате е, политическите лица в е, е изпълнителната е, власт, е, министр-председател, министри, заместник министр-председатели, както и депутати в законодателната система и висши съди. Та, това, което ние правим е да наблюдаваме развоя на практиката, което не е, е лесно. Установяваме основните трудности и основните добри практики. Съсредоточаваме се върху рисковете, независимо дали те съществуват отдавна или са нововъзникващи. Втората част от подхода ни е, е да се разбере, че е, това не е крайна цел. Това е една подвижна цел. От една страна трябва да се запази капацитета на вземането на решения. и от друга страна трябва да се защитава публичния интерес и по други пътища. проверяваме политически съветници, регулаторни органи и служители и а, за всеки един от тях а, са необходими различни подходи. Благодаря ви за вниманието. Донесъл съм редица печатни материали които са свързани с конфликта на интереси. Също така съм донесъл и прегледи на политиките в определени национални правителства. Благодаря, казва председателя. И слушахме първото изложение. Ik denk dat de vragen die daar uh, Eh, expliciet gesteld worden, eh, ook heel scherp zeggen hoe je je moet gedragen. Ако имате някакви въпроси, свързани, но по всички тези въпроси трябва да бъдем много-много внимателни. Благодаря за информацията, беше много полезна. И преминаваме направо към генералния секретар на Европейския омбудсман. Мисля, че вие вече се занимавали много с тези проблеми, с конфликти на интереси. При вас са получавани жалби и затова ние се радваме, че днес сте при нас, за да представите своя доклад. Имате на разположение 10 минути. Благодаря. Благодаря на Комисията за контрол на бюджета за организирането на този семинар и че поканихте представител на омбудсмана да направи презентация. В моята презентация ще направя две неща. Има мал, малък технически проблем, който обаче ще бъде решен бързо. В моята презентация ще направя две неща. Накратко ще обясня работата на омбудсмана, когато става въпрос за жалби във връзка с конфликти на интереси. След това ще насоча вниманието към риска във връзка с а, разширяването, прекленото разширяване на концепцията за конфликта на интерес, интереси. Ще изтъкна четири точки от работата на омбудсмана, но първо искам да кажа, че омбудсманът се занимава с жалби за а, лоши административни практики в европейските институции. Омбудсманът не следва да раз, разследва поведението на отделни хора. Що Неговата задача е да провери дали европейските институции се занимават правилно с този проблем. Той не е а, нещо като етична комисия, която да разследва поведението на отделни хора. Първата от, четири, от четирите точки в работата на омбудсмана е, че Институциите не могат да се освобождават от своята отговорност, да се занимават и да управляват конфликта на интереси, като просто накарат отделните хора да декларират, че не се намират в такава конфликтна ситуация. Както каза господин Берток в своята презентация, отделните хора имат отговорности. Те трябва да попълнят изцяло декларацията за конфликт на интереси, но самите институции трябва да вземат решение дали има такъв конфликт и как да се справят с него. Няма да се занимавам с отделните казуси подробно. Посочил съм референции в отделните слайдове, ако някой иска да ги разгледа. Те са на разположение на веб страницата на омбудсмана. Втората точка е, че институциите трябва да предприемат стъпки преди да се вземе съответното решение, за да се избегне изобщо появата на конфликт на интереси. Не е достатъчно да се каже след като нещо се е случило, че не е им, че няма доказателство, че действително това е повлияло на вземането на някакво решение. Основният проблем е общественото доверие, както вече беше казано, а когато говорим за обществено доверие, от съществено значение е появата на конфликта на интереси и това трябва да се, на това трябва да се противодейства. Третата точка, която е, проистича от задачите на омбудсмана е, че лице, което работи в е, институциите и което преговаря, води преговори с потенциални бъдещи работодатели, може да изпадне в ситуация на конфликт на интереси. И това трябва да бъде взето предвид. Това създава трудности, тъй като самите хора трябва да мислят какво правят, когато работят за институциите. И тук става въпрос за балансиране на отделните интереси. Това, което проистича от практиката на омбудсмана е, че трябва да се отчитат правилата, Тоест, че конфликт на интереси трябва да бъде избягван не само когато дадено лице напуска институциите, за да работи в частния сектор, а и докато работи в институциите и преговаря за бъдещата си работа. И четвъртата и последна точка проистича от голям брой текущи а, анкети, които се провеждат а, от а, гру, експертни групи – трябва да има яснота дали членовете на такива групи са назначени като представители, защото тогава защитаването на определени интерес е това, за което те са там. Или са назначени като експерти, когато подобна защита на интереси може да доведе до конфликт на интереси и трябва да бъде избягвано или управлявано. И сега за вниманието Правилното правилното управление на конфликта на интереси е важна част от добрата практика и етичното поведение. Но не всички проблеми на управлението и етиката са свързани с конфликти на интереси. Затова не е добре да разширяваме чак толкова много тази концепцията. Да, разбира се, може да има някакви проблеми, но те не задължително са конфликтни интереси. и може би трябва да отделя 3-4 минути, за да отделя време за определени конкретни казуси, но бих искал да обясня нещата по-общо. Подходът на омбусмана, когато се занимава с конфликти на интереси, например с Сметната палата, Та неговият подход се крепи на основните фундаментални идеи на ОСР. Тоест ситуации, когато частните интереси и защитата на определени интереси от страна на публични служители може да създаде или има потенциал да създаде конфликт на интереси и проблеми с изпълнението на задълженията на тези служители. Частните интереси не се ограничават само до финансови интереси, а и до персонални облаги. Например, конфликтът на интереси може да включва, например, семейни интереси и ако този интерес има вероятност да повлияе върху работата на този служител, тогава това е конфликт на интереси. Конфликтите на интереси са споменати специално в второто от петте основни правила на омбудсмана по отношение на лоялността, на честността. Във втори параграф и в трети параграф на частта за конфликта на интереси. Това трябва да бъде разглеждано в контекста на другите принципи, най-вече на първия принцип за ангажираността, т.е. че а, публичните служители трябва да имат предвид, че европейските институции служат за да служат на интересите на Съюза и на гражданите и че те трябва а, да вземат решение само в услуга на този интерес. Това е свързано и с третия принцип за обективността, т.е. че служителите трябва да бъдат обективни, безпристрастни, когато извършват, например, сравнителни оценки, когато дават препоръки за определени решения. Ако конфликтът на интереси не се управлява правилно, това подкопава общественото доверие в обективността на служителя, в тяхната лоялност, в тяхната честност. Все пак не трябва да разширяваме тази концепция за конфликт на интереси. И сега стигам до специфичният казус, който искам да опиша – Наскоро омбудсманът получи зачалба срещу Европейската централна банка, т.е. че президентът на банката е член на така наречената група на 30-те. Тази жалба, в тази жалба се твърдеше, че банката е има лоши административни практики, че не се справя добре с ситуацията – и че президента трябва да напусне тази група на 30-те. Членството в тази група подкопава лоялността и честнота и безпристрастността. Жалбата се споменаваха и конфликтите и на интереси, които могат да пристъкат от това. Омбудсманът изцяло разгледа жалбата и в решението му се казва, че няма доказателства за лоша административна практика. В решението на омбудсмана не се споменава кой знае колко за конфликта на интереси, които биха могли да проистекат. И защо е така? Защото едно нещо, което омбудсманът ясно изясни, че някой, който заема такава институция, такава а, позиция, извинете, едновременно в Световната банка и член на тази група на 30-те, той заема тази а, позиция в групата на 30-те като член на управителния съвет, съвет на банката, а не в частно качество. Тоест тук не става въпрос за частни интереси. Тоест, участието в такава група е част от официалната му роля и официалните задачи като служител. Тоест, в заключение, нека да не разширяваме концепцията на конфликта на интереси прекалено много – а да се спрем най-вече на конкретни концепции, като тези за честността и безпристрастността. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, господин Хаден. Повдигнахте редица въпроси, споменахте някои добри практики. Давам думата на Стивен Якоб, директор в Европейската комисия, генерална дирекция човешки ресурси.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 Добър ден! Благодаря, че поканихте комисията, която аз имам честа да представлявам, за да обсъди своя опит в управлението на конфликти на интереси. На първо място за комисията професионалната етика е основен приоритет. Ние се стремим да постигнем най-висок стандарт на професионална етика. При сегашната система, според нас, комисията спокойно може да се изправи пред предизвикателствата, които може да срещне днес или в бъдеще. Нека да обясня какво имам предвид. На първо място разполагаме с пълен набор от правила, на които ще се спра след малко. Тези правила се прилагат. Освен това, във връзка с казаното от е, представителя на ОИСР, ние отделяме много време и усилия за разяснителна кампания, повишаване на информираността. В тази връзка комисията е напълно готова да споделя своя опит с всички институции и агенции на Европейския съюз. Когато казах, че повишаването на информираността е ключов момент, при все това ще започна с първият принцип. Правилата са от съществено значение. Ако няма правила, много трудно е човек да се ориентира в целия лабиринт от ситуации, които могат да доведат до евентуален конфликт на интереси. В това отношение на европейско равнище разполагаме с цялостна нормативна уредба за всички институции и агенции. Разполагаме с правилника за служителите, който въжи за всички институции и агенции. Този правилник е съвсем ясен и от него става ясно, че служителят трябва да спазва принципите на лоялност, независимост, обективност и безпристрастност. Тези принципи са споменати в правилника. Това включва, разбира се, и спазване на правилата и принципите, свързани с избягването и управлението на конфликти на интереси. Разбира се, разполагаме и с финансовия регламент, който е много важен елемент, но на него няма да се спирам тази сутрин – ако разгледаме правилата, без да навлизаме в подробности, спокойно можем да кажем, че те обхващат всички възможни хипотези, при които може да се поставя под съмнение независимостта на даден служител. Според нас, правилата на Европейския съюз са пълни и всеобхватни. Вторият етап – изпълнение, прилагане на правилата – Разбира се, всички институции и агенции носят индивидуална отговорност за изпълнението на тези правила. Това е предвидено в системата в сегашния вид. Сега, с ваше позволение, накратко искам да обясня какви мерки е предприяла комисията спрямо тези правила. Както си спомняте, предварително още през 2008 е, година заместник председателя Калас, който вече е бе споменат, е, излезе с едно съобщение, в което се определят високи етични стандарти и се уреждат уменията за етична преценка на всички служители. Аз ще поставя акцент върху правилата за служителите. Както знаете, правилата за политиците и комитетите и комисарите са различни и са уредени в отделен етичен кодекс. Други мерки взети на комисията. През 2004 година бе взето решение за външните дейности и възлагане на дейности Тук се уреждат хипотезите. Какво става, ако някой служител поеме външна работа по време на службата си в комисията или след това? имаш издадени и насоки на комисията за използване на социалните медии. Миналата година комисията представи насоки за подаръците и гостоприемството за служителите и на 6 декември 2012 година комисията прие нови насоки за подаването на сигнали. Това стана на 6 декември. Освен това, на ниво комисия разполагаме с Кодекса за доброто административно поведение, прият през 2000-та година. Той дава много важни насоки за поведението на служителите, за откритостта, прозрачността, готовността за оказване на помощ, вежливост. Също така в комисията е разработена така наречената етична инфраструктура, мрежа от така наречените етични кореспонденти в по един за всяка една генерална дирекция, чиято цел е да следят за единното прилагане на етичните стандарти в комисията. Ще поставя акцент в тази връзка върху факта, че комисията върши много работа по повишаване на информираността. Има задължителни курсове за новопостъпили слушатели. През 2012 година на централно ниво бяха изнесени над 40 презентации, бяха проведени обучения на генерални директори, Предоставена бе много информация в интернет пространството. Това е един от важните моменти, на които комисията поставя акцента. А именно, не само правилата, разработването на правилата, а запознатостта с правилата и осъзнаването на това, защо е важно за Европейската публична администрация да спазва тези правила – беше споменато, че е необходимо да има санкции. В комисията, както знаете, има няколко служби, които отговарят за спазването на етичните правила. Споменах ЕТОК, службата за дисциплинарни наказания, ОЛАВ бих споменала, IAS, Разбира се, нещата винаги могат да се подобряват, но що се отнася до рамката, колегата от ОИСР може би няма да е съгласен с мен, но според мен комисията изцяло изпълнява препоръките на ОИСР. И още едно кратко напомняне, защо са важни правилата. Те предвиждат редица изисквания и задължения. Общия принцип е да се действа напълно независимо, единствено в интерес на Съюза. Ако вие сте служител при ситуация на конфликт на интереси, вие носите индивидуалната отговорност да споделите за конфликт на интереси, за да могат да се предприемат съответните мерки за смягчаване на проблема. Правилника на служителите, за служителите отива по-далеч. В него са посочени редица хипотези, при които има голяма вероятност да възникне конфликт на интереси. Ето защо, освен общия принцип, има и конкретни правила за случаите, когато служител на дадена институция иска да изпълни външна дейност, така както я наричаме в момент, когато активно работи за институциите – в такъв случай той трябва да поиска разрешение, трябва да се декларира дейността, която извършват съпрузите, отново с цел институциите предприемат съответните мерки за смягчаване на проблема. И, както вече споменах, трябва да се подаде декларация за индивидуалния конфликт на интереси, И искам да спомена, че не са уредени всички хипотези, но много изрично се посочва в правилника, че ако някой служител напусне службата, иска да изпълнява професионална дейност след напускането, той е длъжен да уведоми институцията, това е член 16 от правилника. Институцията ще проучи въпроса за да прецени дали има конфликт на интереси, който засяга интересите на институцията и могат да се предприемат коригиращи мерки, които разбира се трябва да са съразмерни. Ако обичате да се ориентирате към приключване. Да, разбира се. Само искам да приключа с представянето на пълната картина. Имаме политика за услугите, за подаръците, имаме правила за забрана на злоупотребата с вътрешна информация. Стигам на втория етап. Правилата са важни. На второ място правилата трябва да се прилагат. По силата на член 16, комисията разполага с система, според която трябва да получава информация от служителите за предвижданата дейност. Тази дейност се проучва от е, съответните ресорни служби и решенията, които се взимат във връзка с съответната дейност, трябва да са съобразени с един основен принцип, който спазва комисията, а именно те трябва да намират точния баланс – между легитимните законни интереси на институциите и правото на служителя да работи. Очевидно е, че ако някой напусне комисията, човек не може просто да му каже повече не трябва да работиш в професионалната си сфера. Разполагаме с система, която, според която лицето може да получава възнаграждение от институциите две години след напускането, за да не работи в а, професионалната си сфера. Но това ли искаме? И в крайна сметка, ако не са спазени правилата, ще се наложат дисциплинарни мерки. И така, правилата са важни, трябва да се прилагат, но те не са достатъчни. Повишаването на информираността и даването за пример са ключов момент. Както вече бе казано, така служителите получават необходимия инструментариум, за да могат да поемат своята отговорност на базата на пълна информираност. Да приложим теста на вестника, както вече бе казано – Какво ще направите, ако вашите постъпки са отразени в даден вестник, да речем Financial Times, макар че не трябва да споменаваме имена, извинявайте. И така, нека да приключим с агенциите, тъй като днес разглеждаме дилемата, пред която са справени агенциите, особено по време на втората сесия. Това ще е актуален въпрос. Комисията информира агенциите редовно. Следваме политика за тясно сътрудничество с агенциите, проучване на тяхната дейност и оказване на помощ с цел агенциите да приемат свои собствени правила за изпълнение. Всичко останало ще се разгледа на второто заседание, на втората сесия. За хората като мен, тези, които ме познават, знаят, че съм много щедър днес. Заради баланса, равнопоставеността на половите ви оставях е, да говорите малко по-дълго. Сега следващата презентация, която ще повдигне някои спорни въпроси. Колежката Яна Митама, за съжаление, не, не е тук. Е, Нен заместник е Рони Пац от Transparency International. Заповядайте 10 минути. Uh, in preparation for this uh, workshop a number of questions. Редица въпроси получихме по повод този семинар. Първият е свързан с основните ни предизвикателства в областта на конфликта на интереси. Следващия въпрос беше свързан с саморегулирането или по-строгото регулиране и е въпросът, който господин Яна повдигна – въпроса за това как да се е, създаде положение на по-малко нарушения. Сега първата група въпрос. Както виждате, че една от тенденциите е, че вече се признава, че има конфликт на интереси навсякъде. На европейско ниво, на национално ниво, на местно и на регионално ниво. Вече си даваме сметка за това. Тук в Брюксел, в Transparency International, се занимаваме именно с такива а, въпроси. Те може да са свързани с етични кодекси за а, евродепутати, експертни групи. Имам колеги, които работят и по конфликта на интереси в Европейската Централна банка. С много разнородни въпроси се занимаваме. Занимаваме се и с конкретни законодателни области, например обществените поръчки. Нещо, което се чува в много от тези разисквания е, че да, това се отчита, но, но надлежното наблюдение и контрола на конфликта на е, интереси предполага сериозни средства. А пък и бюрокрацията може да пречи. Обикновено хората казват лошо нещо с е, конфликта на интереси и трябва да се предотвратяват, но не се, не се свеждат е, до това нещата. Друго нещо, което се е променило е начина по който работят институциите. Все повече и повече се разчита на външен експертен опит, превъзлагат се дейности, услуги, така че количеството конфликти на интереси, които възникват в днешно време, е по-голямо. по какъв начин да се справим с тези нарастващи конфликти на интереси в днешно време е следващия въпрос. От друга страна, Живеем в един свят, който, в който има все повече възможности и за прозрачност. Има нови средства за прозрачно поведение. В същото време обаче институциите сравнително тромаво се, от, се адаптират към новите възможности за прозрачност. Като, вижте, например, декларациите за интереси на на евродепутатите. Те се качват в формат на сканирани изображения в PDF. Много трудно да се обработват тези данни в общи бази данни. Също така ще видите, че е, са различни форматите на декларациите, на имуществените декларации в различните отрасли. Така че не е лесно, не е лесно един журналист или юрист да анализира положението, а, за да може да установи евентуален конфликт на интереси. Та, е, основното предизвикателство е в това да, да, да хванем в ръцете си новите инструменти за оповестяване на информация. Основният дебат за саморегулацията и е, външната регулация, какво можем да кажем по него? Саморегулирането е чудесна идея. Много хора си мислят, че действа, но всъщност не е така, защото откъде ще дойде наблюдението? Ако правилата са необвързващи, ако са леки механизмите на наблюдение, как ще се прилагат правилата? По какъв, по какъв начин по какъв начин ще се гарантира, че имате достатъчния е, човешки ресурс, за да следите конфликта на интереси? По принцип не, не е възможно. Не е възможно достатъчно да се овластят хората в системата, за да осигурят такова наблюдение. Колегите в Великобритания направиха едно проучване по така наречените въртящи се врати. Този подход е, най-вече е, в един контекст, в който все по-подвижни стават кариерите Саморегулацията в държавната служба е основен акцент. Тогава, когато човек остава на едно работно място дълго време, затова може би в миналото е било приложимо, но в днешно време не, едва ли. Трябва да си даваме сметка къде се намираме днес. После въпроса доколко повечето правила, повечето норми ще доведат до по-малко нарушения. Това обаче ни връща към един друг въпрос – чухме, че в комисията има една много богата нормативна рамка. Поне така, така виждате нещата отвътре. Разполагат ли обаче с механизми за прилагане на тия норми, на тия правила – не винаги е така. Регламента за щатния състав, като го чета, виждам чудесни, чудесни принципи, но не виждам, не виждам да има механизми, които да са описани или поне не са толкова, толкова мощни, колкото би трябвало да бъдат подразбираните, какво, каквото е тяхното предназначение. Комисията излиза с предложения за нови регламенти за стопанския сектор а, и смята, че има нужда от ново регламентиране, но, но, не, иска, но, но не иска да създава впечатление за повече а, бюрокрация. И тогава нарича такъв регламент интелигентен регламент. Е, и на нас ни трябва такива правила, интелигентни правила. Трябват ни правила, които а, да се следят, трябва да се наблюдава тяхното спазване. До година са следващите избори за Европейския парламент. Това означава, че много служители, много бивши съветници е, в е, е, системата всъщност ще я напуснат. Ще тръгнат по друг професионален път и мисля, че това е много подходящ момент – да се, да се е, оцени как действат сегашните е, регламенти и сегашните правила. Надявам се, не съм спестил малко време с моето изложение. Председателя. Да, чудесно. Разгледахте всички е, конкретни моменти, то много точно. Сега последния ни оратор е господин Волфган Карао, изпълнителен секретар на групата на държавите срещу корупцията. Беше много късно. Добре. Поне от гледна точка на групата за борба с корупцията, Греко, представлява едно съкръщение, която и нашата група не се занимава с оценка на европейските институции. Има, водят се много дискусии във връзка с участието на Европейския съюз в Греко. Няма да правя коментар за конфликта на интересите в европейските институции. Основната задача на Греко е да наблюдава съответствието на държавите членки с 6 антикорупционни принципа на съвета на Европа. Ние можем да правим предложения за кода за поведение и правните стандарти, възоснова на които провеждаме нашите оценки. Всички държави членки на Европейския съюз са включени в обхвата на нашите оценки, но също и САЩ. Греко е единствената структура в съвета на Европа, чи, в която а, САЩ е пълноправен член. Там оценките се извършват по същия начин, както и в другите държави членки. Няма големи и малки. Съществуват два основни стълба в нашата работа. Оценка на държавните, държавите членки и стълб номер 2 е проверка до каква степен държавите членки всъщност са въвели тези а, препоръки, проистекли от оценката. Това е доста сложна процедура. В момента имаме 7-8 държави членки, включително някои от Северна Европа, които все още не са успели да въведат в своите системи някои от препоръките по отношение на конфликта на интересите. Сега няма да описваме определени, определения начин на оценка, прекалено е дълго това, но ще опиша някои от насоките в нашата работа. За да се предотврати ефективно корупцията, Греко постоянно набляга, че има някои мерки, които трябва да бъдат взети в държавите членки по отношение на оценката на риска. Трябва да се провеждат систематични анализи на конфликта на интереси и причините за него, което всъщност липсва в държавите членки. Появата на конфликта на интереси не означава непременно корупция, не е свързано непременно с нея, но може да доведе до корупция. И затова трябва да бъде управлявано. Например, Греко извърши оценка на степента на противодействие на корупция в обществения сектор. Ние разгледахме системите за предотвратяване на конфликт на интереси, т.е. хората каква облага могат да получат като публични служители. В... Ставаше въпрос по, а, за съвместимост и а, дадохме оценка, че е недопустимо някой да бъде поставен в такава а, ситуация за конфликт на интереси. Със сигурност обаче ще се съгласим, че тук нещата не опират само до нивото на индивидуалния служител, тъй като а, служителят и самият той има голяма отговорност. Начините на верифициране на такива конфликти и интерес, конфликт на интереси, дейностите включват задължението на служителя да информира своя ръководител или някой друг компетентен орган, да получи разрешение и в зависимост от ситуацията да попълни такава декларация за конфликт на интереси по отношение на ефективността на такива декларации. Греко често е препоръчвал да се увеличи ефективността на процедурите за верифициране на тези декларации. Например, Румен, Румъния, извинете, има много амбициозна система за подаване на подобни декларации, но в началото нямаше капацитет да се верифицират тези декларации с този проблем трябваше да се занимаем малко по-късно. Нека да не насочваме пръста към Румъния сега, но а, казвам, че това е един типичен пример в това отношение. Обръщали сме особено внимание на въпроса на миграцията, на преместването на публични служители в частния сектор, принципа на въртящите се врати – Трябва да има контрол върху начина по който служителите преминават на работа в частния сектор. И, и, и трябва да съществува правилна информация за частният работодател на този служител. Греко е направил много препоръки за подобряване на системите, за а, регулиране, този принцип на въртящите се врати. Това са почти 50 препоръки, но успехът им е доста ограничен. Все още има някои държави, включително Дания и Швеция, които а, не регулират този въпрос толкова добре. За хората е напълно нормално публичните служители да се преместват в частния сектор. Това, те имат голям опит с това ние не съществува европейски консенсус и колкото и да контролираме, едва ли ще успеем да достигнем консенсус в тази област. Това все пак не е предмет на настоящия семинар. Сега искам да опиша накратко конфликта на интереси в контекста на текущите оценки на Греко. По отношение на членовете на парламента, на съди и прокурори този семинар не се занимава именно с подобен въпрос, но че, според нас конфликта на интереси сред парламентаристите е от основно значение. За съжаление, политическите партии и парламентаристите в Европейския съюз са най-малко засегнати от тази ситуация. Много хора в Греко смятаме, че това е много сериозен проблем за бъдеще. как да направим управлението на конфликта на интереси прозрачно. Тази оценка е, е сравнително нова. Тя започна през януари 2012 година, така че не мога да ви кажа в момента какви са резултатите за отделните държави членки, но успяхме да навлезем доста дълбоко в различни феномени, с които се сблъскахме. Греко издаде седем препоръки за развитие на ясни механизми по отношение на деклариране на потенциален конфликт на интереси от парламентаристи. В някои случаи имаме сериозни опасения, че парламентаристите много често имат личен интерес от резултата от такива проекторезолюции. Затова те трябва да бъдат длъжни да декларират наличие или липса на такъв а, интерес. Например, Полша, тя беше една от първите държави, която беше оценявана. Така че и там има подобни случаи, но не само там. По отношение на, на конфликтни интереси, с които с които парламентаристите се сблъскват по време на изпълнение на техните задължения изискват колкото може повече прозрачност. Става въпрос за декларацията за подаръците, но не само за това. Ще ви дам пример. Именно в тази, в тази област, в Естония, в естонския парламент, нямаше практика да се съобщава за такива подаръци. Греко даде препоръка на Естония да бъдат въведени такива вътрешни правила и правилници, когато парламентаристи приемат подаръци, когато биват канени на посещения. Затова е много интересен въпрос в тази връзка. Тази работа трябва да се върши от външен орган, а не от самия парламент. И смятам, че мнозинството от държавите членки имат ясна представя, че това че тези правила трябва да дойдат отвътре от парламента. Те трябва да бъдат създадени от парламента. Правилата и правилниците трябва да бъдат достатъчно близко до реалността, защото те са и е много важно самият парламент да започне да създава тези правила да верифицира, да проверява съответствието на тези правила. Съществуват, разбира се, и специфични предизвикателства за конфликта на интереси. Става въпрос за контактите на парламентаристите с трети страни, които биха могли да окажат влияние върху вземане на решенията. Нашата гледна точка в момента е, че трябва да бъдат а, разработени системи за а, етично поведение, които да защитават парламентаристите. На парламентаристите трябва да бъде разяснено много добре как трябва да се, какви трябва да бъдат връзките с лобитата. Може да има два подхода, които имат много малко общо един с друг Първият подход е да се регулира лобизма. Как се регистрират лобитата, например, всички тези въпроси. Но може да има и друг подход. И това е подходът, който ние Греко приехме. Именно да се изисква от парламентаристите да създадат правила за членовете на парламента как да реагират спрямо тези трети страни и лобита. И това е много различно нещо, много различен подход. Вече имаме случаи, когато, например, членовете на парламента нямат задължение да докладват за контактите с трети страни извън официалните заседания на, комисията, на комисиите. Ние от Грехко сме доста чувствителни към тази тема и е, отправихме е, най-различни препоръки, например към Полша. и, е, няма да говоря сега за съдиите и а, прокурорите, въпреки че ситуацията е напълно подобна. Трябва да бъдат създадени правила за поведение, вътрешни а, правилници, които да се занимават с несъвместимостта между а, задълженията и декларациите за конфликт на интереси. Това определено подкопава общественото доверие – в честността и в начина по който се вземат решения на най-различни нива. Според нас е важно да се занимаем с този въпрос и да има по-голяма възможност за законодателно приложение. Благодаря много. Eh, Заповядайте за въпроси. Заповядайте, колеги. Госпожа Om de EVP zijt gaan zitten. Ik hoop dat dat. Вие сте от зелените, седите на, мес... на местата предназначени за е НП. Надявам се, че не сте се сменили политическата принадлежност. Може да има някои точки на съгласие между НЕП и Зелените. Имам въпрос най-вече към госпожа Берто и комисията, а именно назначаването на Мишел Петит като лице, което отговаря за етичната комисия. Тя е в състав от трима души това лице беше предназначено за председател на тази комисия по етиката, а тя отговаря за поведението на комисарите. Искам да обърна внимание на колегите, че Мишел Петит е бивш генерален директор на комисията до 2008 година. След това тя започна работа в голяма адвокатска кантора – консултирала е тютюневата промишленост, най-вече Филип Морис. Как може подобно лице, което зависи от Филип Морис и е представител на тютюневата промишленост, да бъде назначена на тази длъжност? Мисля, че има конфликт на интереси, особено що се отнася до поведението на комисарите и изготвянето на пътната карта – има генерални дирекции, да речем за здравеопазване, от които не се иска декларация за конфликт на интереси, макар че изпълняват ключова роля в дейността на комисията. И на последно място, като говорите за санкции, къде са те? Научихме от генералния директор на Европейската агенция по лекарствата господин Лънкръм, че преди да започне работа към тази агенция, той е създал консултативна фирма, която работила с фармацевтическата промишленост и не му е наложена никаква санкция. Системата, за която говорите, не вдъхва доверие. Докато не задължите виновниците да поемат вина и да не ги накажете, всичко ще продължи. Кой ще ги спре да вършат злоупотреби? Вие имате правила, но те се загърбват. Благодаря с Волган, Лапаш, Ерихаузен, Крислер, други колеги. Има ли в списъка за желаящи за думата господин Бранди и господин Ауди? Ще ви моля да бъдете кратки. Преди да започна работа в Европарламента, аз работих в Общински съвет в Уелс години наред. Така че конфликта на интереси, подаръците и декларациите са наистина трудни въпроси, по които съм работил в практиката си. Имаме един въпрос с декларирането на интерес и подаръците – един от въпросите е служителите, вижте служители трябва ли да обявяват членство в организации, например тайни организации. Въпросът е дали трябва да има задължителна декларация за интереси. Какво мислите по този въпрос? за членство някои колеги смятат, че трябва да се декларира задължително, други, че трябва да е доброволно. На второ място, относно подаръците и тяхното деклариране, въпросът е в, в някои организации има таван. Над 50 паунда, да речем, 200, 500 вие мислите ли, че трябва да има някакъв таван или трябва да се дефинират всички подаръци? Към кой е адресиран въпроса ви? Може би искате някой конкретно. Няма значение. Опитвам се да запазя и политическия баланс. Госпожа Греслер – не можах да проследя много добре представителката на комисията. Не искам да взимам отношение дали конфликтът на интереси и неговото управление е достатъчно или не. Но по този въпрос, по, по отношение на преработката на правилата, се работи много интензивно. Ние гласувахме по този въпрос и много време обсъдихме, посветихме на обсъждането на този въпрос. Това са предложения, които правната комисия взе предвид. Алилуя! много благодаря за това. По отношение на въпроса за конфликта на интересите, правилата, както са сега, този пример с Мишел Петит, с Филип Морис, сега се, че тя сега работи за тази фирма – трябва да се запитаме дали всичко е наред. Чухме становището на омбудсмана, че тук става въпрос за честността и лоялността, но и тук има различни мнения и трябва да има ясни правила какво е конфликт на интереси. Как се стига до такова нещо? Как да го направим? Според мен Трудно е да се каже къде е границата на честността за един човек и за друг. Съществувал, трябва да се движим по една солидна правна основа. Какво мислите за какво мислите за предложенията на комисията по въпрос, във връзка с правилата за конфликта на интереси? И втория въпрос е Мишел Петит. Разбира се, това е въпрос към всички. И третата точка, въпросът как да, да общуваме, какво да правим с лобитата. И там имаме нужда от нови правила. И това е въпрос към всички. Имаме ли нужда от нови правила? Имаме ли нужда от правила по отношение на лобизма? Благодаря. Либералите, госпожа Лапаш. Извинявам се, че закъснях е, и не успях да изслушам всички презентации. Искам да се спра на следните моменти. На първо място, не е важна бройката на правилата, а контрола и санкциите. Аз съм юрист и съм склонна да кажа, че правилата, които не се прилагат и не водят до санкции, не съществуват. Има списъци, каталози с правила, но никога не се проверява дали се спазва и няма смисъл. Изглежда добре, но само това е. Въпросът е какво искаме ефикасност, да избегнем повторението на скандали, с които се унищожава напълно доверието на гражданите в институциите, или само искаме да имаме списък на правила. Това е същественото. Преди... Аз съм евродепутат от 3,5 години. Както Мишел ни напомни, сме били свидетели на подобни аномалии. И скандала винаги е по външна причина от някое сдружение на доктори, на болници. Понякога сигнала е подаван и от нас, но никога не е идвал отвътре, т.е. вътрешния контрол не работи. Въпросът не е до бройката на правилата, а начина по който се прилагат и реалността, контрола, санкциите, които се налагат. И на последно място има някои символични елементи. Не, не познавам господин Петит, но мисля, че от символична гледна точка неговото предназначаване е погрешно. Особено ако човек иска да изчисти петното, което е хвърлено върху дадена институция. Благодаря представителя на Transparency International господин Райер. Искам да чуя какво мислите лично по следния случай. Това е съвсем реална ситуация. Имате някаква асоциация, която насърчава отбранителната промишленост. В тази асоциация членовете идват от големи фирми от държавите членки, получават заплащане. Самата асоциация не обявява своите членове, нито пък начина по който се изразходват средствата събрани чрез членски внос. И така, нямате информация за членовете в асоциацията, за длъжността, която изпълняват съответните членове, не е подадена декларация за интереси. И имаме евродепутати, които позволяват на своите сътрудници да ги представляват в тази асоциация. Понякога има пътувания в чужбина, не е ясно кой плаща пътните разноски, в какво качество се появяват евродепутатите на подобни пътувания, в качеството на членове на тази асоциация или в качеството на членове на парламента. Асоциацията не е в регистъра за лобистите и искам да разбера какво вие мислите за подобни случаи. Господин Оди Първо искам да поздравя докладчика, колежката Майяра Сендер. Тя е избрала наистина трудна тема. Експертите ни представиха тематиката. Питам се дали не бъркаме в метода. Не ме ми хареса това, което се каза за санкциите имаме много правила, но да не свърши Европейския съюз като Франция. Франция е шампион, световен шампион по бройка на правила, които не се спазват. Имаме правила, постановления, наредби, но ако те не се спазват, това ще доведе до липса на доверие у гражданите. Аз вярвам в санкциите и в разделението на някои дейности. Питам се, вместо да мислим за правилата за конфликт на интереси, дали да не помислим по следното, да се отделят някои търговски дейности от публични дейности или дейности свързани с публичната администрация. Във Франция има публични служители, които са посветени на дейността си, изобщо не се интересуват от търговската дейност. Има чудесни специалисти, които могат да проверяват какво става. Да речем, конското месо от Румъния, което пристигна в Франция, уж било телешко. Ето за такива неща става дума. Аз съм за една истинска европейска публична администрация. Държавите членки искат да се придържат към своята собствена публична администрация. И така се стига до това, че нямаме истинска европейска публична служба. Имаме 40-50 хиляди служители, което е половината от това, което е в Париж. Значи трябва да мислим за разделянето на задачите и дейностите, да не объркваме всичко. Не мисля, че повече правила ще ни помогнат. Трябва да прокараме разграничителна линия между отделните дейности. Благодаря господин Болчите от името на социалистите и демократите. Благодаря. И аз на своя ред искам да благодаря на колегата Аяла Сендер за интересния семинар. Няма да повтарям казаното от колегите. Госпожа Греслер засегна една интересна тема – лобизма – трябва да призная, че когато започнах работа тук, много скоро с мен се свързаха лобисти. И честно казано, си мислях, че те искат да ми помогнат да се ориентирам в обстановката, да науча повече. Много хубаво е, че Transparency International и другите институции трябва да помогнат на парламента и другите институции на Европейския съюз при създаването на правила за лобизма. Знаем много добре какво е положението. Всеки сектор се опитва да се защитава интересите. Това го виждаме много добре в контекста на директивата за тютюневите изделия, например. Понякога можем да правим гордост и да кажем, че има стотици лобистки организации в Брюксел, но много често те изкривяват положението. Затова се нуждаем от ясни правила и за нас, евродепутатите, и за лобистите. Херман Бранди от Ауди. Благодаря, господин председателя мисля, че въпросът е особено, особено сложен. Най-вече когато за а, нещата се говори абстрактно. Става въпрос за превенция, за предотвратяване на конфликтни на интереси на базата на правила, от друга страна етично поведение. Аз съм член на футболния съюз в Хага и човек би си казал, не, няма смисъл за тази цел да подавам декларация в регистъра. Оня ден обаче с сина си бях излязал. имаше представител на Shell и също високопоставен служител по външните работи. Та, дали на футболното игрище ще подходи към мен лобист от Шел или от Министерството на външните работи, не, не, не се знае. Е, не може просто с правила да се определи всичко. Всичко зависи от е, етиката ви като, като депутат. Опитваме се да напишем правила, но ако липсва етиката, личната етика, както и професионалната етика, никакви правила не могат да помогнат. Да, може да се опитате да предотвратите това е дадено лице да заеме определена длъжност. Имаме е, редица агенции. Ако едно лице има интерес е, в дадена компания, то не трябва да, да, да заема такива а, а, длъжности. Същото въжи и за това от, една, от едно предприятие човек да се премести в друго, като все още има интереси в първото. Та, къде е разграничителната черта? Къде е границата? Може би трябва да поясним какво имаме предвид под лична етика – и също да отговорим на въпроса дали правилата трябва да са общо приложими или да се опитаме да намерим правила, които са конкретно насочени за отделни, към отделни ситуации. Но не бива да се поддаваме на иллюзията, че можем да решим всичко с правила. Следващия оратор. След като минахме процедурата за освобождаване от отговорност, а, мисля, че е чудесно, че сега разглеждам въпроса за конфликт на интереси. Аз също съм обект на лобиране поради опита си в областта на промишлеността и економиката. И а е, мисля, че е, именно евродепутатите имат какво да кажат по тези въпроси. Аз съм член на някои асоциации, точно за да не се срещам с представители на бизнеса на четири очи. Готово съм да ги слушам, но пред други хора на открити а, форуми. И Мога да ви кажа, че а, а, като разгледате хилядите изменения, които гласуваме, а, наистина можете лесно да видите кой а, депутат с кого се е срещал. Това не на всяка цена е нещо лошо, защото ако с никого не се срещате, пък няма как да си свържите работата. Мисля, че етиката на депутата се състои в прозрачността. Темата е особено важна и колегите зададоха вече въпросите, които и аз исках да задам, освен един. Мисля, че е лесно да се създадат правила, когато говорим за добре познатото минало. Можем да се получим от други институции, Организацията за економическо сътрудничество и развитие, други а, институции, но въпросът ми е свързан с а, медиите. Значи, 19 19 е, е броя на връзката, която е, броя на връзките, броя на отношенията, която е, излезе в е, в писанието за приложна математика миналото време. Това, е, това са броя на връзките, които се поддържат от обществени служители. Тоест, с всеки можете да се свържете. И, и това става, и това става по електронна почта, става в, е, по електронен път. И това не е видимо тогава, когато една европейска институция е готова да предприеме стъпки по отношение на конфликта на интереси, миналия опит, миналото не, не, не е достатъчен. Трябва да мислим и за, биде, за бъдещето, за а, цифровизацията, цифровия а, свят. Ако, ако не се заемем с този въпрос, не можем да а, разрешим основния а, проблем а, при конфликта на интереси. А основният проблем е липсата на доверие. Така че конфликтът на интереси е път, е средство към, а, към увеличаването на доверието. Именно това е реалния въпрос. И мисля, че социалните медии а, заслужават малко повече значение. Благодаря ви. Председателя. Благодаря. много е важен въпрос и всичките. от нашите гости по, всъщност получиха въпроси, но първо ще дам думата на Инес като докладчик и след това на нашите гости. Добре, а, значи ще приключите след като изслушаме експертите. Госпожа Петит беше конкретно спомената правилата по делото Дали, а, а, лобизма като важен елемент. Господин Ернхайзер зададе редица въпроси а, а, за Transparency International към господин Рао. Санкции, а, лична етика или правила беше друг въпрос. Ще почнем с комисията, понеже повечето въпроси бяха отнесени именно към вас. И, а в същото време това бяха и най-трудните въпроси, затова първо ще дадем думата на вас, след това на останалите колеги. Благодаря, господин председател. Да, определено всички въпроси, е, които чухме, показват огромното значение на темата за етичното поведение и избягването на конфликт на интереси. Така че бих искала да засегна въпросите в реда, в който бяха зададени. Ако пропусна нещо, обаче, моля не се стеснявайте да ми напомните. Ще почна с въпросите на госпожа Ривази по отношение на а, номинациите в а, комисията на Мишел Петит. А, как стават? А, тук трябва да се извиня, защото това е нещо, което е тясно свързано с а, прилагането на етичния кодекс за комисарите и, и и не е в а, а, моите правомощия да а, обсъждам точно тази тема. Посочихте, госпожо Ривази, че генералните дирекции подават декларация, декларация за конфликтни интереси. Комисарите също го правят, но а, декларациите за конфликт на интереси а, е, изглежда са несъразмерени от правна а, е, гледна точка, защото а, така или иначе системата се съдържа а, в а, регламента за щатните служители. По отношение на агенцията споменахте, че при господин Лонгрен, да, действително, агенциите е, са работодатели. Те назначават своите служители и те, при, те имат свои е, собствени е, правила за прилагане за целите на съответната агенция. Но на ниво от комисия ние знаем за това и а, една от областите, в които смятаме да си сътрудничим с агенциите, и колегата ще се занимае с това в а, втората част на а, семинара, така че да им помогнем в областта на управлението на етичното поведение. Господин Вон зададе въпрос за декларациите за конфликтни интереси и дали трябва да се декларира членство. Дали декларирането на членство трябва да е задължително и дали трябва да има декларация за а, прием на гостоприемство и дали трябва да има а, граници за това, кое е допустимо да се приеме. По първия въпрос декларациите за конфликт на интереси и дали да съдържат декларация оповестяване на членство. В комисията правим разлика между частното измерение, например членство в религиозна общност. Това е част от личния ви живот. Тогава служителите не трябва да декларират такова членство. Това не се счита за, дей... за дейност, която подлежи на деклариране. По отношение на декларацията за а, прием на гостоприемство, пак за служители на комисията, това, което се предвижда, а, пак а, се основава на едно различие, на разлика. Това, което се прави при изпълнение на професионалните ви задължения. Един пример в тая връзка – Например, е, един служител е основен преговарящ по е, споразумение за свободна търговия с Канада. Тогава, ако канадското правителство организира даде е, вечеря във връзка с преговорите, тогава служителят ще трябва да прецени но е естествено да се отзве на поканата и да отиде на вечерята. Така че прави се такава разлика, но си даваме сметка, че е много а, трудно а, да, да се декларира стойността на, на дадена вечеря, например. Или ако работите в а, посолство или делегация и а, и бъдете поканени в посолството или в резиденцията на посланика на друга страна, как, как точно ще определите стоеността, цената на а, този акт на гостоприемство, който сте приели? Госпожа Греслер. Госпожа Гресле, а, споменахте разискванията в парламента на предложенията на комисията – и споделихте какви са мненията на парламентарните комисии. Още веднъж трябва да ви призва за разбиране, защото това е един въпрос в процес на развитие. Водим разговори с парламента, преговаряме по а, основния регламент а, за щатните служители и за това не мога на този етап да отговоря на въпроса. Вече споменах е, за Мишел Петит и етичния кодекс за комисарите. По третия ви въпрос, как да подхождаме към лобистите? И трябват ли ни там нови правила? Мисля, че ако погледнете правилата на комисията, ще видите, че има такива. Има правила за избягване на конфликти, конфликт на интереси. Доста ясно са разписани. И ако се прилагат както каза госпожа Хойслин, надявам се правилно да цитирам името, ако се прилагат спрямо лобисти, които са на определена длъжност, тогава съответният служител, който подлежи на прилагане на, подлежи на тези правила, трябва да проведе срещата по достатъчно публичен и открит начин в офиса си. Най-добре. Има и други хора, госпожо Лепаш зададохте въпрос за санкциите. По отношение на комисията, искам да ви напомня, че звеното ИДОК работи доста активно. отдавна. един бивш представител на Генерална дирекция селско стопанство бе обект на проверка от Олаф. Всъщност след това беше осъден. И то на лишение от свобода. И, и бе изпратен в Белгийска изправителна институция. Така че е, мисля, че е, би било твърде е, общо, твърде голямо обобщение да се каже, че няма приложени санкции, че не се прилагат санкции. По отношение на скандалите, които стигат до нас отвън, пак а, като представител на комисията мога да кажа, че по принцип, по подразбираме, вярваме, имаме доверие в служителите си и когато се пенсионират. И второ, ние не разполагаме с средствата да, да е, контролираме всеки и всичко. Аз си давам сметка, че говоря пред е, членове на бюджетната комисия. Но в крайна сметка, ако разполагахме с повече служители, щяхме да можем да прилагаме повече контролни мерки. Това е сложен въпрос. Давам нататък. Всъщност мисля, че вече отговорих на повечето въпроси. На, на депутатите Оди, Балчитис. Още един въпрос ми остана, доколкото виждам. Въпросът дали дали трябва да прилагаме еднакви норми в частния и в публичния сектор. Такъв е подхода в САЩ, например, в Северна Европа. Също това е нещо нормално. Сега, някои смятат, че е, двата подхода трябва да са съвсем различни и отделни. Това, което казва комисията е, по този въпрос е, е, че се опитваме да намерим среден подход. Да, това да е, черпим опит е, отвън е нещо, което ни обогатява. Ако някой се пенсионира и е споделя експертните си познания за Европейския съюз някъде отвън, това е нещо полезно, но има много широка гама възможни хипотези и няма как да покрием сега всичко. Председателя, благодаря. А сега останалите експерти сами да решат кой иска да вземе думата и да, да, да отговаря господин Рао. По отношение на въпроса на господин Ирмайзер, не се занимава много често с а, индивидуални случаи. Ние в Греко се занимаваме с такива неща, но в момента не съм запознат с подробности. Искам да подчертая още веднъж, че понеже Греко се занимава с въпроси на прозрачността в парламента, ние силно настояваме и всичко това не е само за да предотвратим де... същински конфликт на интереси, когато се е появил, а да подпомогнем честността, лоялността на парламентаристите. И, и ако взема за основа казуса, който представихте, сега не говоря от чак толкова от името на Греко, И според мен това не е нещо, което ще накара хората да повярват в парламентаристите. Тази система включва наистина някои лобита, но включва и трети страни, които не са от средите на лобистите. Ние също се занимаваме с тези проблеми, защото сме напълно наясно, че извън този кръг на официалните лобита има още много хора, които търсят контакт с парламентаристи и в подобни случаи, като описаните, според мен, трябва да съществува значително подозрение, че тези трети страни биха могли да поискат да повлияят върху решенията, вземани от парламентаристите. Аз мисля, че причината заради която искаме създаваме на задължителен регистр на лобитата, това, че искаме да се записват срещите на парламентаристите с лобистите и именно е да се предотвратят появата на случаи като този, който описахте. За нас прозрачността на системата облагодетелства тези, които трябва да действат за честността защото тя ни помага на нас като общество да контролираме, да се контролираме един друг. В тази комплексна система на европейски институции ще помогне на европейските институции да се контролират една друга. Не съм сигурен дали ръководител на генерална дирекция би могъл да има конфликт на интереси и на какво ниво, е, не познавам конкретни случаи, но прозрачността помага на всички и навън, и вътре. Затова ние действаме в тази посока. А дали ще ни трябва повече щатен персонал, за да проверяваме тези неща? Дали трябва да инвестираме в повече щатен персонал? В щатен персонал, който да помага при предотвратяването на скандали, това е съвсем друг въпрос. Благодаря. Господин Харт. Благодаря. Първо искам да отговоря най-вече на това, което каза госпожа Греслер. Да обясня, Относно а, моя коментар, че не трябва да се разширява прекалено концепцията за конфликта на интереси и а, случая с, центра, а, с Европейската банка, например, и други случаи, които бяха споменати, например, с господин Мишел Петит, нямах предвид точно този случай и изобщо не съм изказвал становище и мнение по този въпрос. Аз се занимавах изключително само с жалбите, които са подадени към отбудсмана в тази връзка и защо не съм изразявал становище по въпроса. Второ, много от ораторите споменаха правилата и начина по който тези правила ще трябва да бъдат прилагани. Не можем да имаме ситуация, в която конфликтите на интереси и тяхното управление да се превърне само в въпрос, с който могат да се занимават експерти или правни експерти. Не можем да създадем такъв правилник, в който да бъдат включени всички правни аспекти в конфликта на интереси. цивилните служители трябва да избягват конфликта на интереси, да знаят как да го управляват. Институциите трябва да има такова поведение, че всички останали а, да могат лесно да разберат как се гарантира прозрачността. И да се остави всичко това в ръцете на експерти не е начинът по който трябва да се направи. Мисис Якоб спомена че комисията провежда обучения относно етиката. Трябва да инвестираме повече, повече ресурси в, по въпроса за конфликта на интереси. Мисля, че трябва да вървим в тази посока повече, отколкото да създаваме още повече правила. Да, разбира се, имаме нужда от правила, но да, ги, да стават все повече и повече едва ли е път правилната посока. Благодаря. Благодаря. И, може би ще ви изненадам сега. Най-актуалната полука, която научихме глобално, е, че, че устойчивия растеж на економиката е, е, да се вклю, е да се включи в вземането на решения, е да се включи в въвеждането на политики. Това обаче включва всички главни актьори вие споменахте лобитата. В 80-90% от държавите по света лобитата се считат за нещо много негативно, отрицателно. Лоби... Но лобитата носят информация, те допринасят, подпомагат за вземането на информа... Информа... информирани решения – по този начин се осигурява една балансирана гледна точка, осигурява се включване на други гледни точки и тяхното вземане предвид по подходящ начин. И това също осигурява честността на тези, които вземат решение. Затова я и споменах именно тези казуси. Тези влияния, които идват отвън, наистина могат да окажат въздействие. Специфичните процеси, специфичните институции – вие питахте каква е ролята на този прах, прак, например, за подаръците. Съществува една цел, заради която тези декларации се е, подават, за да се предотврати конфликта на интереси. И, и така, въпросът относно тези специфични декларации за гостоприемството или поканите е, е дали те могат да позволят идентифициране на такъв конфликт или не могат. От друга страна, от друга страна за всяко административно действие се крият допълнителни разходи. Трябва да има нещо, някакъв баланс между разумна, смислена информация, свързана с конфликта на интереси и неговото избягване, и по същото време да се поддържа доверието в цялата система, включително действащите лица и институциите. Благодаря. Благодаря. Бих искала да благодаря на всички членове и днес Много благодаря, господин председател. Благодаря на информациите за предоставената информация, но трябва да кажа, че в комисията много колеги не са много доволни от данните, които ни карат да даваме. И то в конкретните случаи, може би комисията трябва да е подготвена, че тази тема ще бъде засегната. Съществуват а, познати конкретни казуси. Не, нека не ги споменавам сега. Мисля, че комисията трябваше да дойде по-подготвена, за да може да отговори на въпросите на колегите. И накрая Искам да се върна от а, изказването на колегата от ОСР. Идвам от южна страна и преди да стана депутат, принадлежах към една административна структура и трябваше да установя, трябваше е, да се е, трябваше да разбера как една административна структура, която страда от недостиг на ресурси, все пак трябва да отговори на обществения интерес. Трябва да можем да контролираме и предложенията, които, идва от, е, които идват отвън и това е една от основните теми. Аз лично имах щастието и в лично качество да работя с ръководител от Великобритания, с представители. Той просто ми каза, че трябва да го направим, за да можем да вземем информирани и подходящи решения. Не само за нас конкретно, а и за всички останали. От това си извадих полука, може би малко болезнено, че националните и европейски интереси съществуват паралелно. Може би трябва да проведем и друга дискусия за конфликта на интереси, но тези европейски интереси в крайна сметка представляват резултат от сблъсък между европейски интереси и национални интереси. Трудно е да се идентифицират кои интереси и какви са, и трябва да съществуват инструменти, които биха могли да противодействат на това. Това е дилемата. Как тези конфликти на интереси могат да бъдат избягвани? Как, как, да запазим а, честността, лоялността? Представителят на Грехо спомена, примери с държави като Полса, Полша и Естония. Аз мога да ви дам примери от други държави и то от старите държави, така наречени от Великобритания, от Испания, от Белгия. Не, е то, не може да се каже, че само новите държави членки имат проблеми, защото и в старите държави членки можем да намерим достатъчно примери. Например, скандалът с господин Пангеман. Много преди Естония и Полша да станат членки. Така че ние имаме още какво да учим. Благодаря за вашите въпроси, за всички пояснения. Благодаря. Благодаря. Нека тогава да поканя участниците във втората част от семинара. Мога да ви уверя, че че ще се отнесем сериозно и към втората част на семинара и ми казаха, че имаме време до 12.30. Един от участниците във втората част не е дошъл. Това е представителят на ам, Сметната палата, който е полен. Herman Jan, je kan

Okay, let's start. Um... Да започваме. Във връзка с първата част бяха зададени много въпроси към комисията. Те останаха без отговор. Предлагам да ги запишем, да изпратим писмо до комисията, за да получим отговорите. И така, втората част от семинара. Яр Гербранди, който отговаря за освобождането на отговорност на агенциите, казва, че иска да даде думата направо на представителите на агенциите. Искам да приветствам с добре дошъл господин Пол Декларк от Алтер EU. Благодаря за поканата. Аз работя за приятели на Европейския съюз, която е екологична група, също и към Alter EU. Организация посветена на прозрачността, конфликти на интереси в парламента, експертни групи, служители на комисията, комисари, през изминалите 7,5 години. Работим, надявам се, че ще ви дадем някои добри съвети за бъдещата работа. Конкретно за агенцията по химикалите и работата с конфликтите на интереси. Но първо искам да разгледам конфликта на интереси в контекста на парламента. Това е съвсем актуален въпрос. Преди около година се прие нов етичен кодекс за избягване на конфликти на интереси при евродепутатите. Алтер Ю подкрепи идеята за нов етичен кодекс. Бяха предприяти редица конкретни стъпки, за да може в кратък срок да се въведат нови стандарти нов кодекс за евродепутатите. Но година след влизането в сила на кодекса, виждаме, че неговото изпълнение може да се окачестви като неамбициозно, което е притеснително. Виждаме, че статуквото взема връх, кодекса не променя подхода на евродепутатите спрямо етични въпроси. Какви са основните проблеми? Голяма част от евродепутатите не гледат сериозно на кодекса. От приятели на земята направихме едно проучване, разгледахме над 750 декларации за интереси. Видяхме, че 12% от тях няма абсолютно нищо. Те са изцяло празни. Една трета от депутатите обявяват, че преди да започнат работа за парламента, те не са изпълнявали друга дейност. Ако се направи аритметиката, ще излезе, че 25% от евродепутатите не гледат сериозно на задачата си да обявят своя интерес. На второ място, депутатите с потенциален конфликт на интерес изглежда не си го припомнят. 45% от евродепутатите казват, че имат участие в частни дружества. 51% от тях, повече от половината, са членове на управителен съвет. Или, и то много от тях от, от дружества, които имат пряк интерес от нормативните актове, които прилага парламента. Според нас има потенциален конфликт на интерес, ако евродепутат изпълнява странични функции към организация, консултантска фирма, свързана пряко с работата на европейските институции, или ако е член на управителен съвет, или има дялово участие в дружество, което може да бъде засегнато от нормативната дейност на Европейския парламент. Ще ви дам някои примери, които са валидни вече от години наред и нищо не се е променило вследствие на новия кодекс. Евродепутатът Рубих тук ли е? Хубаво, значи ще се обърна пряко към вас. Той получава заплащане от ВКО австрийския член на Business Europe. Тази организация лобира директно пред парламента и комисията. Според нас има конфликт на интереси. Случаят не е разгледан от председателския съвет на парламента. Друг пример. Господин Лейне. И той ли е в залата? Не. Няма го. Той работи за правна кантора. Тейла Ресинг. Фирмата консултира клиенти във връзка с въпроси свързани с европейското законодателство. Това всъщност е забранено според новия етичен кодекс, но не са предприяти никакви мерки. Във връзка с предишната дискусия, дали се нуждаем от повече правила или по-добро изпълнение, в този случай според мен правилата са ясни. Проблема е, че не се прилагат. Председателството на парламента не работи по тези случаи. И друг пример. Внесохме жалба срещу евродепутат Хамер – не знам дали е в залата, той има опции в АБ Импефт, най-голямата пивоварна в света, на стойност няколко милиона евро. И ако се взимат решения от парламента, да речем за рекламите на алкохол, занижаването на възрастта, на която човек може да купи алкохол. Подобни решения могат да повлияят върху цената на акциите на подобни компании като Амбех. Подобно голямо дялово участие в, в компанията крие потенциален конфликт на интереси – председателя на парламента каза, че сегашния кодекс не е, цитирам, да забрани конфликта на интересите, а да осигури прозрачност и открито деклариране. Председателя казва, няма нищо наред, нередно, ако има конфликт на интереси, но всичко е прозрачно. Няма нужда от допълнителни мерки. Кодекса вменява задачата и то е изрично на председателя да управлява и решава конфликти на интереси. Говорим, че прилагането на правилата е съществен въпрос и призовавам парламента и вашата комисия, не знам дали това е от нейните правомощия, да може да сезира отговорните лица в парламента, за да се направи нещо, а не само да се приеме един кодекс и след това да се запази статуквото. И на второ място, Агенцията за химикалите и нейната работа във връзка с конфликтите на интересите. От 2011 тази агенция има нова политика за управление на конфликта на интереси. Направени са сериозни подобрения. Отчита се необходимостта да се работи по конфликтите на интересите. Транспрозрачността заляга като основна ценност в политиката. Има добра дефиниция на конфликта на интереси. Взима се преди не само реалния конфликт, но и привидния конфликт на интереси. Това също трябва да се избягва. Също така се разглежда въпроса за конфликта на интереси на членовете на семейството на служители, които работят в агенцията. Това са хубави моменти, но виждаме още някои сериозни недостатъци. Първо, системата разчита до голяма степен на етичността на отделния служител или на някой от комисиите, който трябва да декларира своя интерес, при условие, че не се следят достатъчно внимателно декларациите за интерес и не са предвидени достатъчни мерки за работа по евентуални конфликти на интереси. Относно разчитането на етичността на служителите. Разбира се, агенцията трябва да разчита на това, че служителите казват истината, но това никога не е достатъчно. Ако всички служители са етични, няма да има нужда от политика изобщо. Много важно е да има активен надзор. И тук искам да визирам един доклад от 2012 на Сметната палата, която е провела някои проучване, свързани с дейността на Агенцията по химикалите, установено, е, че някои от декларациите за интерес, подадени от служителите, са в запечатани пликове, даже изобщо не са отварени. Когато са ги разгледали, са видели редица декларации за интерес, които определено са заслужавали подробно внимание и проучване на това дали има конфликт на интереси. И втория проблем с сегашната политика не се решава адекватно проблема с въртящите върти. Има само период за уведомление, служителят да уведоми, ако иска да започне работа в химическа компания. Според нас трябва да има период на изчакване две години. Лице, което е работило в, служи... в агенцията, не трябва да работи две години за химическата промишленост. Трябва да се предприемат мерки и на входа. Има лица, които идват направо от химическата промишленост и получават е, позиция в агенцията. Правилата за деловите участия не отговарят на изискванията. Сега има прак на дялово участие повече от 10 000 евро в една компания. Значи, ако човек си раздели дяловите участия, може да има стотици хиляди евро инвестирани в дялови части, само че под лимита, защото са разпределени. И второ, тъй като агенцията се занимава с химическата промишленост, трябва изобщо да няма възможност за дялово участие в компания от химическата промишленост. Служители от тази агенция не трябва да имат акции в подобни компании. Ако обичате, ориентирате се към приключване, казва председателя. Има и други въпроси, ще ги пропусна. Тези критики не ги отправяме само ние. Сметната плата, която вече визирах, се занимава с Агенцията за химикалите и други агенции като ЕФСА и констатира, че всичките не управляват адекватно конфликта на интереси. Проучването на кандидати, значи казва се, че трябва да се проучат кандидати преди наемане на работа, трябва да се разгледа проблема с въртящите врати след приключване на трудовата заетост – и трябва да се установят интересите, които не са несъвместими, с работата за агенцията. И на последно място, това са препоръките на Сметната палата. Ако трябва да приемат изпълнението на бюджета за 2011 година, моля ви да проверите внимателно дали са спазени тези изисквания, дали са направени съответните подобрения. Ако не са, още веднъж искам да ви призова да не приемате изпълнението на бюджета. Благодаря, господин Деклер, вие определено оживихте дебата. Големия шеф на Агенцията по химикалите. Имате PowerPoint презентация, но може да се да вземете отношение по това, което вече бе казано. Uh, Благодаря, господин председател. Подготвил съм едно изложение по въпросите, които обсъждаме и във връзка с нашата агенция. Ние сме Европейската агенция по химикалите, като се занимаваме с изпълняването на основното законодателство. Четири са услугите, които предлагаме на гражданите на Съюза четири различни области на законодателството прилагаме регламента РИЧ от 2006 година след бурни разисквания в парламента. През юни 2007 година бяхме основани по силата на този регламент до през юни 2008 година започнахме работа. Доста млада агенция сме в сравнение с много други. След това а, законодателството CLP от 2009 година се прилага. А, наскоро при, приехте и законодателството за биоцидите миналата година, което ни дава преки правомощия да се занимаваме с прилагането и на този законодателен а, а, акт също така информацията за предварително Е, законодателството за предварителното уведомление и даване на съгласие при внос и износ. Нещо, което е особено важно от нашата дейност е да разпространяваме в обществото повечето информация, която събираме. Издали сме повече информация за химикалите, отколкото която и друга да била, която и друга, е, която и да била друга световна агенция. Също така даваме информацията и на а, други части на света, които се опитват да прилагат принципи подобни на РИЧ. Съдействаме в а, регулаторен план и на а, промишлеността и също при националното прилагане на изисквания. Ние даваме експертни оценки и становища по, на европейските институции и държавите членки. Ето тук а, нещата са малко а, деликатни вече, защото а, експертните становища трябва да бъдат много висококачествени и тук а, може да възникне конфликт на интереси. А, подобно е при нас, както при Агенцията по безопасност на храните и тази по лекарствата. четири са стратегическите ни цели през едните години, да увеличим максимално наличието на качествени данни за производството и ползването на химикали. Така че да се подобри доверието на гражданите в тези изделия. Също искаме да мобилизираме регулаторните органи, така че те да използват тази дан, тези данни по интелигентен начин – да предприемат действия тогава, когато са сблъскани с рискови химикали и в това отношение би трябвало да отбележим сериозен напредък до 2020 година. Също така работим по научните предизвикателства и накрая би трябва да приемем да започнем да прилагаме новото законодателство по по-ефективен начин, така че да може да се извлече максимална полза от оскъдните ресурси или намалените ресурси. Ето как е организирана агенцията ни. Много е важно да се запознаете с отделните части на структурата. Не ние сами назначаваме всички тези членове. Управителният съвет се определи от съвета, комисията или парламента. Секретариатът се оглавява от мен, а мен ме определя управителния съвет, след това научните комисии. А, има квота на държавите членки. А, комисията на държавите членки се определя от държавите членки. А, комисията по оценката на риска се определя от управителния съвет. Комисията по оценка на риска, Комисията по социално-економически анализи, всичките се назначават от управителния съвет. Естествено, трябва да се, да се проверяват всичките тези служители, затова имаме орган по назначенията или съвет по назначенията. Опит, опитваме се, е, това, целта ни е винаги да излизаме с е, максимално безпристрастни и обективни становища, което не допуска конфликтни интереси. Затова определяме екипи с е, различни области на компетентност и никога едно лице единствено не отговаря за цяло досие. Също така водим публични консултации и а, изводите от обществените допитвания се отразяват в становищата. Становищата и решенията се представят на, нашите, е, на вниманието на нашата комисия, за да се приемат трябва да се гласува с единодушие или голямо мнозинство. Тоест има вътрешен контрол между отделните членове. Основно значение се отдава на прозрачността, чрез оповестяване на резултатите, организациите на заинтересованите страни, които а, участват като наблюдатели в а, комисиите, също трябва да изпълняват етичния кодекс и да познават етичния кодекс. А, също така а, публикуваме неповерителните варианти на нашите становища. Политиката за предотвратяване на конфликт на интереси. Първоначално през 2007 година беше по-проста. В самото начало още е прията тая политика, когато започнаха да се прилагат първите правила за избягване на конфликт на интереси. Защо още от самото начало разполагаме с тая политика? Защото регламентът ни задължава именно това да отстояваме доверието на институциите на, на Съюза и на а, заинтересованите страни. Също така законодателството изисква от нас годишна декларация за конфликтни интереси на членовете на, на управителния съвет а, и членовете на комисиите, експертните комисии. Всичките декларации са а, публично достъпни от самото начало. На всяко заседание се разглеждат декларациите за конфликт на интереси и се отразяват в протоколите на заседанията. Подобни са разпоредбите и за апелативния ни съвет за бъдещата комисия по биоцидите и комисията по назначенията. Разполагаме и с процедурен, процедурен правилник за всеки един от органите. И разполагаме в днешно време с нова политика по конфликтите на интереси, е, която е много по-задълбочена вече, защото си даваме сметка на какви високи нива на риск агенцията е изложена. И така новите политики основно очертават се новите отговорности, има процедури за определяне и подход към евентуални конфликти на интереси също така имаме съвещателен комитет по, ком, по конфликта на интереси, което ни откорява от другите агенции. После специалния доклад на Сметната палата е от момента, когато преминавахме от първоначалната към по-сложната система. Така че те погледнаха новата е, политиката, с която работим но не са се занимавали нито с съдържанието, нито с прилагането, защото беше е, момент на прилагане на новата, на въвеждане на новата политика. Това, което каза, това, което отрази Сметната палата, обаче въжи за старата ни система, а не за новата, тъй че ние сме информирали съда за наличието на нова система, която е доста по-сложна. Съобхватна е новата система. Тя отразява препоръките на Сметната палата, на всяко, всяка една от тях и а, е, тази година ще започне изцяло да се прилага. Политиката има три страни преди, по време и след е, е, даден ангажимент по становище. Първият етап провеждам, про... прилагаме критериите за допустимост в състава на комисии. Тоест вече не, не разчитаме единствено на декларациите, имаме критерии за допускане в състава. Насоките за управителния съвет и другите комисии, където назначенията идват от други институции, там а, всъщност предоставяме на тези други определящи институции нашите правила, за да могат те да ги приложат, да приложат и критериите за допустимост. Проверката, на, а, проверката за конфликт на интереси а, е и в процедурния правилник вече на управителите през 2010 година. А, а, минахме през а, процес на отсяване и а, преди да определим а, ръководни кадри, първо трябва да се подпише декларация за конфликт на интереси. По време на а, а, ангажимент по становище проверяваме интересите, които на предния етап са декларирани. И също така обсъждаме а, с хората декларациите им за конфликт на интереси, е, за да се уверим, че декларациите са актуални и съответстват на общите стандарти. Също така правим документални проверки за конфликт на интереси преди да възложим дадена задача на определено лице. Разполагаме и с мерки за смягчаване на последиците. Годишните декларации за конфликт на интереси е, много бързо се обработват, ежегодно се е, подновяват. Засяга се и както сегашното, така и последните, така и настоящето, така и последните пет е, години. членство в организации, предоставяне на консултантски услуги на други органи и така нататък. След след е, излизането от длъжност или след приключването на а, дейност по изготвяне на становище имаме процедури, които а, включват и правила при а, заемане на, ново, на нова длъжност. Това въжи за случаите, когато лицето кандидатства за а, служба, която е свързана с нашата работа. В заключение, анализа на ЕКА, на агенцията ни, показва, че ние сме е, организация с е, деликатен предмет на работа, което е, прави вероятността от възникване на конфликт на интереси много висока. Затова, затова сме приложили много строги мерки. Спазваме много високи стандарти, както другите две агенции, които споменах, ЕМА и ЕФСА. Тези стандарти са около 200% по-високи от тези на комисията. Процедурите се определят на принципа на съразмерността. Те са разписани много подробно. ползваме а, консултации, ползваме становища на юрист консулти, така че да избегнем всякакви потенциални конфликти на интереси. До сега не сме обвинявани никога за конфликт на интереси. Надявам се така да се запазят нещата, но при всички положения разполагаме с система да реагираме в случай, че възникне конфликт мерката на агенции ЕКАИ и мрежата на европейските агенции приветстват нови стандарти, но в същото време биха искали да следват сравнително скромни насоки, за да могат да адаптират правилата към собствената си действителност. Благодаря, председателя. А сега а, минаваме към а, академичните ни представители, професор Демке от Мастрихт. И а, сега ще се запознаем с а, вашите знания в тази област. Първо искам да кажа, във връзка с а, публичните служби в Европейския съюз, работил съм като академичен консултант. Вече 7 години се занимавам с тази тема разполагам с много интересни данни, но ще се придържам към кратката версия и няма да представя много подробна презентация. Може би ваш, моят първи въпрос е към вас. Трябваме ли по, трябва ли ни по, повече етично поведение в публичните служби, в а, частния сектор? Като академик за мен е много трудно да го измеря дали имаме повече проблеми по, по отношение на сексуалните насилия в за използването на публични ресурси за частни сели, за конфликта за интереси. Много е трудно да се разбере. Това, което знаем, че ставаме все по-критични към поведението на официалните служители и изискваме все повече от тях. Нямаме реални доказателства за да кажем, че проблемите по отношение на етиката сами по себе си стават повече. Но съществуват доказателства за да се предположи, че живеем в условията на повишен конфликт на интереси. Може би това е единствената област в рамките на етиката, където има доказателства, че проблемите се увеличават това се дължи на финансовата криза, разбира се, на промените в публичния сектор, е, подходът е, и съотношението между публичното и частното, тези публично-частни партньорства стана по- много по-популярно сред политиците в днешно време да се създават такива връзки между публичния и частния сектор. И това води до повече конфликти на интереси. Виждаме все повече хора, които приемат работа само за кратък срок на съкратено работно време. Например, ако работите на фиксирано работно време дълго време, например, много е трудно в тези случаи. И като цяло, какво можем да кажем? В областта на етиката и конфликта на интереси виждаме, не само повече критично отношение и очаквания, което е много добре, но също виждаме от носта години една експлозия от стандарти. Виждаме много повече правила, виждаме много повече подробни правила, повече е, правилници, по-високи стандарти и, и все повече неща дефинираме като етични, отколкото в миналото днес смятаме, че някои неща са неетични. Въвеждаме повече регистри, повече декларации, повече изисквания и все повече комисии. По отношение на правилата, какво можем да кажем? Като че ли някои източно и централно европейски държави имат повече правила, отколкото скандинавските страни. Те са най-малко регулираните държави, скандинавските държави по отношение на конфликта на интереси в Европа. Можем да кажем, че правителствата и изпълнителните органи, законодателните органи са много по-регулирани, отколкото парламентите. Някои неща в областта на конфликта на интереси са по-регулирани от други. Например, професионалните дейности, временните дейности. Те са доста регулирани. Но това, което липсва до момента е това какво се случва след напускането. В кои области според вас имаме нужда от повече правила? И повечето страни членки казват, не ни трябват повече правила, имаме нужда от по-добър контрол, от по-добро управление, от повече институтуализация, от по-добро прилагане, но трябва да направим повече за времето след напускане. Като че ли това е въпрос, който се надига все повече и както вече обсъдихме няколко казуса, като че ли това е нещо, което безпокои най-много хора. Тоест, когато някой отива да работи в частния сектор, това е истинския въпрос и той не е достатъчно регулиран. А какво можем да кажем за ефективността? Разбира се, и ако имате много хубави правила, това не говори, чак, не говори дали те са ефективни. Разбира се, съществува опасност, ако има повече правила и повече правила да се нарушават. И колкото по-детални са правилата, и въпреки, че се създават такива връзки между страните, които имат правила, може да се стигне до корупция, но можем да кажем, че страните, в които съществуват най-детайлни правила, имат и най-високи нива на корупция. Това обаче не означава, че дерегулацията би била добра възможност. Това само показва, че самите правила като такива са само инструмент те са само инструмент в борбата срещу конфликта на интереси и етиката. Правилата като такива сами по себе си не са ефективни. И още две неща. Като цяло, какво можем да кажем? Съществува голяма разлика между говоренето и действането. Има а, много скандални а, политики, конфликти на интереси, корупция, които се отразяват и в медиите. Имат и много дейности в областта на конфликта на интереси. Но се прави много малко за въвеждането, управлението, изпълнението. И за това за пътната карта аз бих посъветвал най-голямата нужда е да се види как може по-добре да се контролира, как може да се изпълнява и най-вече в комисиите. От работата ми до момента не съм видял добри проучвания по отношение на работата, ефективната работа на етичните комисии. Но по отношение на етичните комисии е, също, е, има нужда от голяма прозрачност. Така че трябва да се фокусираме върху изпълнението, институционализацията и ефективността. И накрая още една дума за овладяване на разликата между теория и практика. Все още говорим за етика и конфликт на интереси и, и, и все още споменава Аристотел, Емануел Кант в техен стил. Все е сложни неща а всъщност това са неща от живота, важни. Все пак, хората хората, които вземат етични решения, трябва а, а, а, да, да се занимаят с създаването на правила. Това е най-ефективният инструмент в областта на конфликта на интереси. Това е етичното лидерство. Но ако попитате лидерите как се държат всъщност в определени организации, имам тук една много интересна презентация, ще стигнете до извода, че ни липсват етични лидери. Т.е. етичното лидерство в важни организации остава само на теория често лидерите просто нямат време да се занимават а, с а, такива сложни ситуации на конфликт на интереси. Знаем, че трябва а, да прилагаме а, въпросите за конфликта на интересите редовно в процеса на набиране на персонала. В реалността конфликта на интереси, политиките много че много рядко се прилагат, когато определени хора се номинират за пост на директор. Няма достатъчно обучение за етика и конфликт на интереси. Тоест, практическите елементи на конфликта на интереси, институционализацията на този въпрос, всичко това липсва. Политиките и правилата са добри и тук се съм напълно съгласен с мис Джейкъб. Но наистина реалният проблем, особено на международно ниво, е контролът и изпълнението на институционално ниво. Благодаря. Сега давам думата на генералния секретар на комисията, господин Марио Тенрейро. Ще бъда кратък, тъй като се казаха вече много неща. Моето изказване ще се ограничи до известна информация за намеренията ни в сферата на агенциите. Първо, аз съм тук не защото съм централният отговорник в Комисията за конфликта на интересите. Това се обсъжда в друг форум – комисията, но аз съм тук, защото моят ресурс включва и агенциите и общата координация с агенциите. Както знаете, миналата година, след години преговори, парламента, комисията и съвета приеха общ подход за агенциите. В него се разглежда и въпроса за конфликт на интереси. По-конкретно, конфликт на интереси в членове на управителни съвети, апелативни съвети, научни комисии. Според общия подход, въпросите трябва да се разгледат и да се подобри положението. Комисията получи задачата да изготви пътна карта за прилагането на общия подход. Пътната карта бе разработена през декември. В нея са предвидени конкретни мерки за тази година. Сред пете приоритета е и този за работата върху конфликта на интереси. В пътната карта се казва, че разбира се конфликт на интереси в политиката на агенциите е въпрос, който трябва да се занимаят на първо място самите агенции като независим орган. В пътната карта се очаква всички агенции през годината да приемат ясна политика за конфликт на интереси да обменят опит и да разработят съгласуван подход, което вече се и прави. Агенциите вече вършат много по този въпрос. Също така изрично искаме агенциите да преразгледат процедурите за подбор на членове на научните комисии. Това е един от най-деликатните въпроси, както вече видяхме, във връзка с конфликта на интереси. Комисията пое ангажимента до края на годината да представи насоки за последователна политика за предотвратяването и управлението на конфликт на интереси за всички тези категории лица в агенциите. Работата, разбира се, те първо ще бъде свършена. Сега сме в началото на процедурата. Водим разговори с агенциите. събираме информация за съществуващите практики, за да добием представа какво е положението и виждаме, че много неща се вършат, особено след е, доклада на Сметната палата. Много работа е свършена от страна на агенциите. Ще работим в тясно сътрудничество с тях, за да разработим такива насоки, които да могат да се прилагат и да имат ефект за агенциите, като същевременно осигуряват целените резултати, а именно реална политика за конфликт на интереси във всички агенции. Ако разгледате доклада на Сметната палата, ще видите, че и там се повдигат някои основни моменти, по които трябва да се работи, а именно при разработване на политиката за на интереси трябва да се изхожда от риска. Риска в различните агенции е различен, т.е. ние може да разработим общи насоки, но те трябва да отчитат факта, че е, между агенциите има разлики. Някои се занимават с чисто научна дейност, други с е, разпространение на информация, т.е. естеството на тяхната работа е различно. Това е важен момент. Сметната палата също засяга и въпроса за системния надзор върху конфликта на интереси чрез редовното подаване на декларации за интереси. Това е един от устоите на системата. Иска се повече прозрачност. Прозрачността, според нас, е ключов елемент. Сама по себе си тя не е достатъчна, но е ключов елемент от процеса. И Разбира се, както видяхме в този дебат, много важно е да има и реални средства за следене на прилагането на правилата. Това също трябва да е част от насоките. Същевременно не трябва да забравяме, че правилата, които приемаме, Особено, що се отнася до въртящите се врати, преминаването в частния сектор, правилата трябва да са такива, че да осигурят практично приложима система, която да осигури на агенциите достъп до най-квалифицираните експерти. Нуждаем се от такива решения, които позволяват това, като същевременно не дават увереност, че резултата от дейността не може да бъде поставен под съмнение, че има конфликт на интереси или пристрастност. Значи трябва да се намери пресечна точка между тези две неща. За момента това е от мен първоначални идеи. Обещавам ви, че ще работиме активно, усилено през годината, за да разработим последователен подход, който да бъде прият и на който да почива работата на агенциите. Благодаря, че трима желаящи има за думата. След това ще дам думата за заключение. След презентацията на господин Деклерк си мисля, че това, което се позволява на Юпитер, не е позволено на обикновените хора, както се казва в латинската поговорка, независимо дали става въпрос за конфликт на интереси или за забраната за пушенето и така нататък. И това е един мотив, който трябва да се отчете. Трябва да гледаме себе си, към себе си също толкова критично, колкото към другите два въпроса имам. Господин Демке, казахте, че най-важното е изпълнението, наблюдението и прилагането. Къде според вас обаче трябва да се постави отговорността за това. Дали тя да бъде в агенциите или отговорността трябва да е външна. И после въпросът за е, санкциите беше повдигнат от няколко колеги е, в първата част. Това част ли е от е, изпълнението и наблюдението? После етичното лидерство. Може ли да кажете нещо повече? Какво означава това на практика? чрез пример ли трябва да става, чрез сериозно наблюдение, чрез налагане отгоре на, на етични норми? Може ли малко по-подробно да се спрете на този въпрос? И да кажете дали това е нещо, което трябва да залегне и в правилата. Браво. Благодаря. Госпожа Гресле. Според мен е, проблемът е в липсата на етични лидери, на лидерство. И за да избегнем думата, искам. Тук това включва и неправителствените организации. Мисля, че на този свят дори Господ не може да се скрие от критичните очи на обществото. Аз споделям вашето становище, но междувременно сме създали мащаби и като че ли това е свързано с определена степен на непропорционалност. Аз не съм много съгласна всичко това да бъде смесвано на една плоскост. Има добро и лошо лоби вероятно няма да направим добро впечатление, ако сега критикуваме колегите, които работят в парламента за неправителствените организации, които получават пари за това, обаче изобщо не участват в гласуванията. И бих искала дали техни, да знам дали техните имена трябва също да се включат. Например, за етичните правила в парламента тези правила като че ли изобщо не изпълняват функцията, която искаме да изпълняват. Съществуват тези правила и тази, този етичен кодекс, но искам да посоча, че депутатите не са служебни лица, не са служители. Ние сме мандатоносители, ние сме избрани. И нашите избиратели трябва да имат шанс да кажат своето мнение. Знам, че тук има колеги, които се занимават активно с лоби и мисля, че трябва да ги попитаме дали те са съгласни или не са. Според мен е, е, от интелектуална гледна точка е важно това да бъде споменато. Професор Демке, направи ми впечатление, вие сте напълно прав, че трябва да се вгледаме в изпълнението и внедряването. Имаме достатъчно правила, но въпросът за изпълнението не, нещата не стоят точно така. Като че ли е малко преувеличено, че две неща, например, изобщо не могат да бъдат третирани по един и същи начин. Не можем да заобиколим създаването на една комисия по връзка с изпълнението. И как би изглеждала една такава проверка на изпълнението? Имам още един въпрос. Според... Мисля, че вашият доклад беше Впечатляваш. Тези неща биха били прекрасни, ако по-рано ги бяхме помислили. Как представители на, на индустрията ще бъдат привлечени в тези агенции? И как ще стане тези представители на индустрията а, да подходят с необходимата прозрачност? А, да, ако представителят на комисията като че ли на време се оттегли. Как ще изглеждат неща? Господин Ван Деклерк, към вас. Как ще можем да привлечем хора от индустрията, специалисти и едновременно да отговорим на високите стандарти на публичността. Благодаря ви. Благодаря. Искам да се благодаря на господин Клерк като политик, който винаги иска да изглежда добре публично. Но разбира се, споменахме за, за това, че нас ни избират за етичния кодекс, за декларациите, за финансите, за финансовите интереси. Е, според мен е добре да дискутираме това да, какво е позволено и какво не на депутатите. Аз по професия съм ковач, обичам желязото и да, да го кова докато е горещо. Според мен този дебат е много добър и е необходим. Необходимо е економиката да представлява интереси и за това аз постоянно като член на Австрийската стопанска камера защитавам интереси. Това е една организация с нестопанска цел, всичко е ясно и прозрачно и аз ви благодаря, че вие го споменахте. Мен обаче би ме интересувало как, какво ще правим с а, екоактивистите. Видях, че тази организация има 25 служители. Как изглежда ситуацията с финансовите интереси на вашите служители? В интернет не можах да намеря информация парите, които получават и не можем, изобщо нямаме директна е, информация за това какво им се плаща, поне не и е на пръв поглед. Имате 14 организации, които подпомагате. Вие сте една от най-големите лоби агенции в Бруксел имате голям успех и за това аз искам да ви попитам как вие се справяте с това във вашата собствена организация. Вие самият също. Къде бихме могли да получим такива справки, такава информация и как бихме могли да подобрим? Аз играем тенис на мен на маса истински. Ясно е, че дадено предприятие, всяко лице има интерес. И за това тези хора и предприятия се опитват да наложат интересите си в политиката. Но задача на политиката трябва да преформулира в тези а, искания в името на общия интерес. не. Именно този проблем съществува. Говорихме за вече спорния казус, чухме изказването на Алтер ЕУ. Разбира се, тук всички интереси на неправителствените организации, на агенциите трябва да бъдат равнопоставени. На Вярно е, че организациите за опазване на околната среда или пък за защита на данните не са представени по същия начин, че съществува определено неравновесие. Разбира се, трябва да предприемем нещо и по този въпрос. И сега а, моя въпрос и към това е към представителя на Алтер ЕУ. E Въпросът как се установява в действителност конфликт на интереси. Как това се управлява в агенциите на ЕС. Е как този етичен кодекс помага за установяването на конфликт на интереси? Как изобщо влизаме в такъв конфликт на интереси? Например, колегите от отделните фракции, как те трябва да контролират своите колеги и да установяват или пък техните приятели, че са допуснали конфликт на интереси. За мен това е важно. Това трябва, според мен, да става отвън, да съществува независима организация, която да отговаря това, която да установява дали наистина има конфликт на интереси. Това е много труден въпрос. И аз не полу... това, е- на този въпрос едва ли може да се отговори еднозначно. И втори последен въпрос за въпроса за санкциите. Какви санкции се а, налагат в агенцията по химикалите? Какви санкции има в действителност? Има се по отношение на фетичния етичния кодекс има предвидени санкции за членовете на парламента. Благодаря ви. Останаха ми 10 минути да чуем отговори на въпросите, така че ще почне господин Дансет за санкциите и също по въпроса за това как представителите на промишлеността да запазят своята независимост. Благодаря, господин председател. Как се установява конфликт на интереси? Правим проверка на декларациите, сверяваме ги с автобиографиите, които предлагат хората. Не бива да забравяме, че има и правила за защита на данните, които които просто не, могат да, не можем да пренебрегнем при тая проверка. Тогава, когато имаме съмнения, разполагаме с независима комисия, до която се допитваме, където членовете са експерти по въпроса. Санкциите. Има санкции за служителите, разбира се. Както във всички европейски институции имаме дисциплинарни санкции, които прилагаме в по-сериозните случаи. Всъщност бихме могли при членовете в комисиите да, да прекратим членството, да не дадем възможност за членство, ако изобщо нямаме декларация за конфликт на интереси можем да се обърнем към органа, който назначава съответните членове. И така, виждаме кога се налага да, да действаме. И съответния член или или не бива преназначен, или мандатът му се прекратява, ако има, сериозен, ако има сериозно нарушение на, правилата, на правилата за конфликт на интереси. Ако просто няма подадена а, а, декларация, това се счита също за сериозно нарушение. И тогава председателят а, а, коригира нещата направо със съответния член, за да не се повтаря как включваме в работата си експерти от промишлеността, от бизнеса, както казах, за високопоставените е, е длъжности изискваме декларация предварително, преди сключване на договор. Пак се проверява данните, е, също така проверяваме за съответствие с критериите за допустимост. Ако много често възниква конфликт на интереси при даден член, ние повече не го ползваме. Ако от време на време само става това, просто следим да не, да не работи лицето по казуси, които са свързани с предната му работа. Ако едно лице продължава да, под, да поддържа постоянни контакти с бизнеса, това означава, че още продължава да работи за него. Това не е допустимо при нас. Трябва да се прилага принципа на съразмерност обаче. това, са, това е информацията, която анализираме. Имаме юрист, който се занимава пряко с този въпрос специално. Професор Демки, към вас също бяха насочени доста въпроси от докладчика. Всички мразим бюрокрацията, искаме да я намалим, да се избавим от нея. И сега тук говорим именно за бюрокрация – Та каква е връзката между целта ни да намалим бюрокрацията, да намалим административната тежест и да създадем по-добри правила за наблюдение и а, прилагане? Естествено, че си противоречат тези цели. Миналата година се вгледахме в този въпрос, обърнахме се към държавите членки и попитахме с, а, публичните им сектори дали се боят от нововъзникваща вълна бюрокрация в Европейския съюз поради тези мерки, защото това предполага нови разходи, нови служители. Резултатът от допитването беше, че има малко увеличаване на, на, на демокрацията. Не се, не се върви към а, стандартите на САЩ, например, където наистина има етична бюрокрация, бюрокрация на етиката. Та, ако искате да повишите ефективността на мерките за избягване на конфликт на интереси, ще трябва малко повече бюрокрация да се а, предвиди. Това обаче не на всяка цена е в разрез с общата ни друга цел за намаляване на бюрокрацията и административното време. По отношение на регистрите, първо, в Европа системите са много разнородни. Има е, изисквания за оповостяване на информация от е, доброволен тип, най-вече в скандинавските страни. Има изисквания за оповостяване на информация, а които са с задължителен характер. Там има задължително уведомление. После идва въпроса колко подробна да е всичката тази информация. И пак в Румъния, например, изискванията са за много подробна информация, където на практика трябва да, да отразите всичко, което правите, всичко, което регистрирате, в това че и вашето семейство, членовете на вашето семейство. На други места пък има по-общи изисквания. Сега, кой, кой наблюдава и кой управлява тия регистри е въпросът. Ако погледнете административната практика, много трудна задача е това. Ако ще работите сериозно, ви трябват експерти, трябват ви хора, които работят ангажирано. А това все още не е на лице. Все още няма достатъчно хора, които да се вземат тая работа. Един от резултатите е, че повечето институции, най-вече парламентите, е, постига това чрез саморегулация. Те сами се наблюдават вътрешно в организацията. Опитът до сега показва, че тази система не функционира. Самонаблюдението не работи. И все по-голям е, е обществения натиск, е, натиска на медиите и това води до намаляване на доверието, а не увеличаването. Така че необходимо е външно, независимо наблюдение. Но понякога и това е много трудно, в зависимост от това за какво ведомство става въпрос понякога наистина е, е, се работи с много деликатна информация и трудно тя, трудно е тя да се даде на външен експерт. Така че трябва да се постигне някакъв баланс. Но като цяло, независимия мониторинг е нещо много по-ефективно, казват всички, от е, вътрешното самонаблюдение. Председателя. Благодаря. Пол Клерк няколко въпроса бяха зададени на вас, но и на господин, господин Руби а, говори за приятелите на Земята. Малко критично и попита по какъв начин могат да се включат и представители на, на промишлеността. Да, не съм очуден, че и на мен ми задават въпроси. Ще почна от коментара на госпожа Гресле. Казах ясно, че има конфликт, конфликт на интереси ако, или потенциал за конфликт на интереси, ако един а, евродепутат работи в а, предприятие или организация. Така че ако има такива случаи на депутати, които работят и в а, екологична или природозащитна организация, тогава имаме конфликт на интереси. Същото, което казах за господин Рубик. И в такива случаи пак бих казал, че има на лице конфликт. Ясно е, че господин Рубик и, и, и, и останалите, и други от вас мислят друго яче. Аз казах, че вие работите е, в организация, която се занимава с лобизъм в Брюксел по най-различни въпроси. Европейския парламент почти ежедневно взема решения, които са от голямо финансово значение за организациите, за които вие работите. Смятаме, че ако вие сте евродепутат, е, депутат с влияние, имате такава странична работа, има на лице конфликт на интереси. А вие е, сте били обект на критики по този въпрос и преди години. Това не е нещо ново. Парламентът прие нов е, етичен кодекс, но това нищо не промени. Ето за това изпълнението е нещо много важно. Това, че, се, това, че е прият нов кодекс, не значи нищо. Ако с този кодекс нищо не се прави. По отношение на а, прозрачността на нашата организация, а, приканвам ви да се запознаете с сайта ни. Там ще намерите много информация. Например, Регистрирани сме в Европейския регистр по прозрачност. Е, е, там, е, там разкриваме информация за всичките си лобисти, бюджета, който отделяме за лобиране ние – ще намерите на сайта и е, източниците на финанси. Откъде е, идват нашите средства, кога това са обществени източници, кога са частни дарения, кога са от организациите, които членуват при нас. По отношение на нашите собствени интереси и имуществено положение – аз с удоволствие разкривам откъде е, си вадя прехраната, откъде са моите средства, но има е, сериозна разлика между мен, а, е, когато работя за е, лобираща организация, и вас. Вие сте избран служител, пряко избран, и вашата работа е от значение за всички нас. А, е, така че вие а, сте отговорен да декларирате интересите си. Аз не казвам, че не сте го направил. Направил сте го, има декларация на вашите интереси но вие имате специално, вие сте под специално задължение да не влизате в конфликтни интереси в това си качество. По въпроса за санкциите, господин Еренхаузен, дали е, са достатъчни санкциите по кодекса? Не, не мислим така когато се е, говори за етичния кодекс на парламента, мисля, че са доста слаби вашите санкции. Мисля, че максималната санкция е да се отнеме правото на, на глас на един депутат за две седмици. Това е доста кратък период. След това продължава депутатът да работи както и преди. Много е трудно, естествено, да, да се наложат по-сериозни санкции, но, както виждате, не само аз и другите колеги настояват на това колко важни са санкциите. Мисля, че към господин Тенреро нямаше отправени въпроси. Сега тогава Ян Хермен и после Инес заключителни бележки. Благодаря, господин председател. И за да приключим бързо този семинар, първо се страхувам, че политиката сама по себе си има печен проблем с конфликта на интересите, защото политиката означава да избираш между интереси. И за това това си е вечен проблем. Аз вярвам силно, в политиката и относно конфликта за интерес, на интереси, тогава имаме проблем, когато по един или друг начин имаме персонален, личен интерес. Това е основният проблем, с който се сблъскваме. Чувал съм много интересни неща. Чух много интересни неща тази сутрин. Обеден съм, че външният контрол е изключително важен спрямо институциите. Трябва да помислим как бихме могли да направим това по най-добрия начин. И когато слушам изпълнителния директор на ЕК, аз осъзнавам, че задачата на Европейската сметна палата е изпълнена. И Ние го получихме едва в края на миналата година – но според мен е много важно да се знае от ЕКА и относно други агенции е това, което е направено откакто Европейската сметна палата е извършила своя одит. И като говорим за това и за възможното забавяне при освобождаване на определени хора от агенциите, това силно зависи от прогреса, постигнат от момента на одита. Отделните агенции се развиват в много положителен аспект. Ние възприемаме този проблем много сериозно и не виждам смисъл да се а, забавя това освобождаване само заради а, конфликт на интереси на сайта на ЕФСА видях, че от около една година те позволяват на техните научни съвещания да присъстват наблюдатели. Аз много, дълбоко вярвам в прозрачността. Много често, много повече вярвам в прозрачността, отколкото в новите правила. Тоест, да позволим на останалите наистина да видят това, което се случва. Това би могло да повлияе процесът в много по-положително, отколкото въвеждането на нови правила. Благодаря. Инес, имате 4 минути, защото устните преводачи трябва да тръгват. Исках да кажа, че единственият реален пример, който чухме, беше това, което ни каза господин Деклерк той по един или друг начин че когато критериите са изпълнени, това ни кара да гласуваме по един или друг начин. Това беше е, пример за положително и отрицателно. Когато накрая решаваме да забавим публичното представене и аз не съм съгласна с това, защото на национално ниво този, това допускане, публично допускане гарантира не е просто въпрос на възможност. Проблемът е да се съкрати публичната администрация в полза на някои външни организации. И кой печели адвокатите и в крайна сметка и гражданското общество. То включва много организации. Съществуват различни аспекти, които са много важни по отношение на контрола и на двете страни, но и там има конфликт на интереси. Всички трябва да сме наясно и да сме достатъчно зрели, че това трябва да излезе извън тази игра на пинг-понг. Ние на всеки 4 на всеки 4 години ние можем да бъдем сменени и под, ако не сме изпълнили изискванията към нас. И така. Трябва да се опитаме да отворим вратите за всеки един. И съм съгласна, че имаме нужда от повече прозрачност, от повече публична прозрачност по отношение на агенциите. Трудно е да се постигне това. Ако позволите на публичността да участва в вземането на много технически решения, това е доста комплексна работа. Да, и ние имаме нужда от агенцията, която да го направи вместо нас. Затова мисля, че агенциите полагат огромни усилия. Те са наясно с проблемите от миналото, може би да съществува при приемането на такива мерки може да има конфликт на интереси, но ние трябва да прилагаме европейските правила. С помощта на пътната карта комисията ни даде някои важни насоки. Аз все още не съм напълно сигурна за някои неща, за това за какво отговаря комисията, за какво отговарят агенциите. Комисията отговаря за това да има яснота и прозрачност. при създаването на стандарти и при въвеждането на тези стандарти с помощта на публични санкции трябва да бъдат налагани и специфични санкции. И според мен това ще бъде основният начин да разберем, че контролът трябва да бъде провеждан, да провеждан и отвътре. Всеки служител трябва да бъде подлаган на механизъм за контрол – представителят на комисията вече говори за това. Да, може би ще трябват повече човешки ресурси, но трябва да направим това, което трябва да направим. Не можем да го оставим изцяло в частни ръце. Понякога нещата не са толкова прозрачни, колкото изглеждат. И е, по относно агенциите, и с това приключвам, в моя доклад и в доклада на господин Бранди, аз съм сигурна, че ще може да се достигне необходимото ниво на сътрудничеството. Разбира се, ние сме отворени за всички предложения. Много благодаря. Благодаря. Благ... Мисля, че и втората част на нашия семинар беше много интересна и благодаря също и на преводачите за тяхната работа. Благодаря и до следващия път.